Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Nous allons commencer notre euh, séance. Добър ден! Започваме нашата работа. Първо ще направя някои съобщения, ако ми позволите, които са свързани с дневния ред. Точка 8 ще бъде дискутирана след точка 3. Точка 9 ще бъде обсъдена след точка 7 и точка 5 ще бъде обсъдена след е, точка 9. Точки 18 и 19 ще бъдат обсъдени след е, точка 22. Ако искате да повторя, за да се отбележите в дневния ред, точка 8 е, след точка 3, точка 9 след точка 7, точка 5 след точка 9 и точки 18 и 19 ще бъдат обсъдени след точка 22. Съгласни ли сте с така предложения дневен ред? Нямате въпроси, мога да обявя дневния ред за прият. Сега има едно съобщение на председателя. Имаме известни трудности е, с окото, което ми пречи да прочета е, компактния текст, така че ще помоля ръководителя на секретарията да прочете този текст и е, така, благодаря ви за вашето разбиране и това е съобщението. Проект на изпълнителен акт във връзка с е, регламент 2017 е представен в края на януари 2018 година. Този акт е, актуализира един изпълнителен акт, който вече съществува Става дума за отчитане на кодификацията от миналата година, като се отчете искането на комисията да се разгледа това да си е, е неотложно. Нашия докладчик по комунитология и делегиране на прав, е, правни правомощия реши да премине към писмена процедура, за да се даде възможност влизането в сила на актуализирания акт за изпълнение, възможно най-бързо. Никакъв коментар не е получен от страна на членовете парламентът. Няма никакви възражения на базата на своето право е, предвид член 11 от регламента, който е свързан с актовете за изпълнение. Възражението не е насочено към приемането на изпълнителния на акта за изпълнение. Ако нямате никакви възраждения, одобрение на протоколите от заседанията от 22 ноември 2017 и 15 януари 2018 годината. Ако тях, е, по тях нямате възражения, ги обявявам за прияти. Следващата точка равновесие между професионалния и личния живот за родителите и лицата полагащи грижи. Това е доклад на госпожа Жоел Бържарон. Давам ви думата, госпожо Бържарон. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да започна с едно малко встъпление във връзка с темата родителски отпуск. Това е дейно свързана с това досие. Преди няколко дни, 6 февруари Microsoft реши, че е, ще е, предложи такава отпуска 20 е, седмици за жените и 6 седмици за мъжете в целия свят, в клоновете си в целия свят и всъщност повечето страни са много близки до този прак на отпуска. Разбира се, е, трябва всички европейски предприятия, аз имам предвид малките и средни предприятия и микропредприятията, те не са в състояние да направят такъв финансов, е, такова финансово усилие, но това е сигнал, който върви в добра посока. И сега, е, предвид текста, който ни интересува днес, беше направено и това встъпление. Директивата, която предлага комисията, иска да засегне въпроса за професионалния и личния живот и представителството на жените на пазара. И аз мисля, че по тази точка, уважаеми колеги, ние можем да се съгласим с целта. Благодаря за различните депозирани изменения, които всъщност подкрепят тази логика и дават възможност за по-добра ефективност и по добра разбиране на текста. Искам да припомня, че 2015 година 64,3% беше заедността на жените и 66% и 15% за мъжете през 2015 година. И е, всъщност е, пазарът на труда е доминиран от е, лица, които имат семейство и семейни отговорности. И тук трябва да се създаде съответна политика, която да обедини професионалния и личния живот. Както знаете, националните законодателства в тази сфера са много различни и е, за това трябва да се даде възможност на мъжете да поемат е, заедно с жените семейна отговорност. Аз мисля, че предложението за директива на комисията запълва тази празнота. Аз съм изцяло е, за този текст и аз мислям, че това е напредък в социалната сфера. Уважаеми колеги, четейки вашите изменения, аз виждам, че могат да се внесат подобрения, трябва да се направят допълнения във връзка с възрастта на децата, за които се предвижда ползване на отпуска и също така прага на обещетението за такъв отпуск. Е, бащинският отпуск, родителният отпуск и е, отпускът за полагане на грижи дават повече гъвкавост е, на пазара за труда. И ако ми позволите, аз ще се спра на тези теми. Баш... Отпускът по бащенство. Комисията иска да се въведе индивидуално право 10 дни платен отпуск, като се прави сравнение с отпуска по болест. И също така така тук се предвижда обещетение, за да се даде силен сигнал към взетостта на жените. Не трябва обаче да крием, че трябва да се споделят фамилните отговорности. Е, майчинството оказва въздействие върху кариерата на жените. И във Франция бащите е, се ползват от 6 до 11 дни последователни от отпуск. 7 мъже от 10 ползват отпуск по бащенство, обаче в други страни е, картината не е такава. Няма нито един в Германия, нито един ден, два дни в Гърция е, също за Люксембург, за Нидерландия, 20 дни в Португалия и е, най-много в Финландия. Извинете, казва председателя, говорете малко по-бавно. Е, защото затруднявате преводачите. Благодаря предварително. Аз мисля, че неравномерното разпределение между фамилния и е, професионалния живот е, трябва да окаже въздействие върху този тип отпуск, така че жените в момента отделят повече време да се занимават с децата и мисля, че тук трябва да се създаде баланс. За съжаление, обаче в момента такъв баланс е, не съществува. Различни е, изменения бяха внесени във връзка с е, ба, отпуска по бащинство и аз мисля, че можем да направим е, компромис, да стигнем до компромисно решение. Може да се увеличи продължителността на отпуска по бащинство, по бащинство той да стане задължителен и да бъде обещетен. Е, няма е, изменения, свързани с е, ползването от раждането и аз трябва да констатирам, че има все повече такива случаи в обществото. Аз си мисля, че трябва да се предвиди увеличение на родителския отпуск, когато става дума за осиновяване и раждане на близнаци, например. Що се отнася до родителският отпуск, комисията иска да се преразгледат съществуващите прада, за да може да се ползват гъвкаво тези отпуски. Е, не се предвижда прехвърляне на различните типове отпуски и е, що се отнася до възрастта на детето, при което може да се е, взема такава отпуска, тук има редица изменения и аз мисля, че възможността трябва да бъде до 13 години, е, а не 12, както препоръчва комисията. Аз мисля, че трябва да се обърне вземе предвид понятието, англосаксонското понятие тинейджър, което обаче включва 14, до, възраст до 14 години. И аз е, съм малко въздържана тук, е, госпожа Ферагю и госпожа Андерсон, е, защото според мен това не допринася за по-доброто вписване след това на пазара на труда. Според мен, аз мисля, че родителският отпуск трябва да се взема в по-малка възраст на детето. Аз обаче не мога да разбера комплименти. <clears throat> Не мога да разбера аргументите на посочените от мен колеги. Може да се увеличи обаче родителският отпуск за деца, които страдат от тежки заболявания. Може да се мине от 4 до 6 месеца например за изолирани е, родители. Това можем да го дискутираме заедно. Господин Марино, вие е, посочвате семастиката и проблема свързан с превода от френски на португалски. Комисията обаче се базира е, на работодателите и работниците, така че вие, вие използвате систематично заети лица вместо други термини. Във Франция това е социална категория, която е по-рестриктивна от категорията, която използвате. И е, когато се използва понятието работник, той включва и служителите. И е, трябва да се направи разлика между тези две социални категории. Терминът е, работник тук ще оставя възможност е, да е, се вземе предвид. Е, и включването на самонаети лица, което в момента не е факт по отношение на прехвърляемите права между родителите, много често днес бащата, който печели повече, прехвърля на майката своите права на отпуск, е, защото тя е по-слабо заплатена и семейството не може да живее с ниски доходи. Е, в различните страни на Европейския съюз само 2,6% се ползва е, родителски отпуск. И въпроса за прехвърлянето на правата и обещетението е, създават проблем. Това ще струва много на работодателите и трябва да се гарантира гъвкавост, е, за да може да се е, гарантира дейността на предприятията. Тази директива не трябва да представлява трудност пред доброто функциониране на малките и микропредприятията. Така че ние не трябва да им налагаме допълнителни административни пречки. Трябва да се намери баланс, за да може да се създаде една минимум е, социална система на солидарност. И е, жените не трябва да стават по-бедни поради е, раждането, защото в крайна сметка това води до обедняване на обществото. И аз мисля, че три месеца родителски отпуск не могат да се прехвърлят на другия родител. И всъщност това е философския проблем. Аз получих изменения, към които се присъединявам от госпожа Газбара, господин, госпожа Розиер, господин Марино и аз мисля, че те не ефикасно оплащат проблема. Що се отнася до въз възстановяването или по-скоро обещетението на отпуска по болест. Тук е, имаме символични суми, е, които са символични. И е, това, което посочихте във вашите изменения, госпожо Газбара и господин Марино, да се е, прехвърли е, ползването на родителския отпуск, аз мисля, че този срок не може да бъде повече от 20 последователни дни, тъй като този отпуск прекъсва дейността на предприятието. Аз разбирам логиката. Аз не знам дали има някаква основателна причина за тези 20 дни. Това работни дни ли са или просто последователни календарни дни? Що се отнася до отпуската за полагане на грижи. Тук става дума за въвеждане на индивидуално право от 5 дни е, годишно, които се е, за които обещетението е като отпуск по болест. Всички сме съгласни, че 5 дни е, в годината не са достатъчно. Аз мисля, както господин Гаспара, госпожа Розиер, господин Хрисогонус и господин Масталка, че трябва да се увеличи продължителността, така че да постигнем баланс. Аз обаче мисля също, че ако увеличим продължителността на отпуска за полагане на грижи, трябва да въведем задължение за идентифициране на медицинския проблем, от който страдат съответните роднини на лицето. Така че аз съм въздържан, доста въздържана от спрямо измененията на господин Хрисогонус и госпожа Отала. А що се отнася до отсъствието от работа по семейни причини, мисля, че трябва да се запази текста на комисията. Там се предвиждат форс-мазорни обстоятелства е, във връзка с е, болест е, или злополука. Трябва също да се предостави на държавите възможност правото на отсъствие от работа по форс-мажорни причини да е обвързано с представяне на доказателства. И последно, във връзка с тази директива, е, гъвкава схема на работа, да, която да даде възможност за деца до 12 години и е, помощ за полагане на грижи да работят на гъвкаво работно време. Това е един от важните моменти в тази директива и това дава възможност за по-добро равновесие между професионалния и личния живот и е, по-силно участие на жените на пазара на труда. Важно е също да се е, гарантира повече гъвкавост и за работодателите, за да бъдат предпазени от тези ефекти. Така че е, ние искаме гъвкав е, схема на работа, така че да бъдат е, защитени работодатели и работници. Трябва да може да се гарантира връщането и включването на тези лица на пазара след ползване на отпуск. Аз е, подкрепям също изменение 134 136 е, на господин Буда, 144 на госпожа Ателастон, 47 на госпожа Регнер, измененията на господин Регнер и на Гаспара и Розиер. Аз имам един въпрос за господин Крисогонос. Аз е, знам обаче, че той ще дойде след обед и господин Масталка, вашето изменение 140 49 във връзка с отхвърляне на молба за гъвкаво работно време. Аз бих искала да прецизирате това и е, мисля, че такава прецизиране е необходимо във връзка с е, член 12 от директивата. Госпожа Родиер и е, господин Газбара, вашето изменение 151 е във връзка с член 13 параграф 1 е, става дума за съдебните власти, които да гарантират ускорена процедура в такива случаи. Аз мисля, че това може да създаде проблеми за държавите членки, които не са в състояние да гарантират такова бързо производство. Моят опит в правната сфера показва, че за по-добра законодателна дейност трябва да имаме проста рамка и гъвкави правила. Това ще ни помогне да действаме по-добре в тази връзка редица изменения за правата на работниците 71 е, и други на господин Хрисогонов, също така е, правото на отпуск по, болни по болест, аз мисля, че те отиват е, твърде далече е, по отношение на мерките в държавите членки. Е, това предложение за директива няма друга цел, освен по-добро равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата полагащи грижи. Трябва да се създаде нов кодекс на труда с специфични мерки и ясно разписани правила за закрила на лицата, страдащи от болести. И последно, аз съм твърде скептична към измененията, които изискват ново правно основание в този текст. Изменения 28, господин Хризогонов, 50 на Газбара и Розиер. И те всъщност се позовават на членове 151 е, е, и 157 на договор за функциониране на Европейския съюз, а правното основание е 153. Аз мисля, че това не допринася за яснотата на текста. Очевидно, има и други въпроси, които мога да засегна тук. Е, и виждам, че говорих твърде дълго. Що се отнася до графика. Ние ще гласуваме през краен срок за внасене на измененията и гласуване ще бъде през март, така че аз ви моля да предупредите докладчиците в сянка. Сега давам ви думата, за да ме критикувате. Благодаря. Благодаря, госпожо Бержерон, за тази е, панорама, която направихте на тази сложна материя, за това сравнение между различните страни във връзка с равновесието между професионалния и личния живот. Има много колеги, които желаят да вземат думата. Ще дам думата на госпожа Кауфман първо. Благодаря. Господин председател, искам да се извиня от а, името на колегата Геспара. Не мога да отговоря на всички въпроси, замествайки го, но ще предам въпросите. Помолиме да прочета нещо във връзка с позицията му и именно това ще направя сега. Благодаря а, за становището. А, Различни а, приоритети са отразени а, в него, които са важни за нашата група, като равенството и борбата с, а, с неравенството в а, различни а, аспекти от живота. Бори се с социалната маргинализация и а, опасностите за жените, а, опасности от бедност, а, както и други. Също така се насърчава събирането на семейства и прехвърлянето на отпуски. Също така се дават мотиви за приобщаване на жените в професионалния живот, там където това е трудно. Обръща се внимание и на случаи, които са по-деликатни, като например самотни родители, семейства, в които член, някои от членовете а, са засегнати от увреждания или сериозни заболявания. 165 изменения а, са внесени. Това показва много силен интерес по темата. Мисля, че е, има смисъл в предложението на, на редица политически групи, които се застъпват с удължаването на отпуски за самотни родители и родители, члена на семейства с сериозни заболявания също Приветствам предложението на ГУЕ за да, да се увеличи до 10 дена годишно отпуската за лица, полагащи грижи. Смятам, че е важно да се въведат не само превентивни санкции, но също и възможност за достъп до ускорени процедури структури пред съдебните органи в случай на нарушение на тези права. Новите предизвикателства, социални предизвикателства имат нужда от контрамерки за борба с дискримината, за дискриминацията, защитата на правата и подобряването, в крайна сметка, на качеството на живота на нашите граждани. По въпроса за продължителността на отпуските, има много общо между отделните позиции, които са внесени. А, при все това обаче съм убеден, че за да се стигне до реалистичен баланс между работата и, професионал... и личния живот, крайна сметка трябва да се справим и с проблема с едно застаряващо общество и балансът а, трябва да бъде и средство за обогатяване на пазара на труда в тази връзка. Трябва също да изтъкна два въпроса, които са от голямо значение за мен. Първо, преразпределението на отпуските с помощта на нови а, форми, на а, данъчни преференции, например. Това е изменение 128 и непрехвърляемостта, непрехвърляемостта на отпуска по бащинство. Още веднъж благодаря ви за активния интерес от мое име и от името на цялата група. ние сме готови да, да преговаряме за широко, за широк консенсус с другите групи. Благодаря. Давам думата на госпожа Хайди Хаутала. Um, благодаря, господин председател искам да изкажа възхищение към работата, свършена от докладчика ни и усилията, които е вложила в тази инициатива. Благодаря и особено за това, че е разгледала отделните системи в държавите членки, защото понякога законодателя греши особено Европейския парламент. Е, ние не винаги е, правим това, понякога създаваме некачествено законодателство, което създава проблеми при държави, в държавите членки. Мисля, че въпросът е, за правното основание е съвсем ясен. Няма нужда да разширяваме правното основание. Не мисля, че е необходимо. А, също така смятам, че а, непрехвърляемостта на отпуските е важен въпрос. А, както каза госпожа Бържерон, добре известно е, че а, мъжете обикновено не се възползват от такива а, отпуски, освен ако те не са непрехвърляеми. Това е нещо, което трябва а, да обмислим, защото за да се подобри позицията на жените в пазара на труда, трябва да, да ангажираме мъжете в грижите. И мисля, че това е абсолютно безспорен факт. Аз съм внесла три изменения. Някои от тях госпожа Бержерон вече ги спомена. Първо, 75-то като говорим за гъвкави условия на труд и работно време, е важно да се изтъкне, че подобни гъвкави условия не би трябвало да имат а, обратно отрицателно въздействие върху а, нивото на заетост и, и условията. Т.е. трябва ясно да се каже, че а, да, да се предотврати дискриминация. Ясно изрично да се каже това. 134-то изменение е свързано с това, когато се предвижда гъвкаво работно време, тогава работника трябва да има право да се върне на работа на същото ниво на заето след отпуск. Според мен, за мен това е нещо, което проистича от основната директива, която казва, че след като която се казва, че работника има право да се върне на работа а, с, с, която, с същата стойност, буквално пише в директивата. Не се казва изрично на същата позиция, но условията трябва да, трябва да са а, свързани, трябва да са съпоставими преди и след отпуска. И Накрая присъединявам се към онези, които искат да се увеличи броя на дните. 100 а, моето изменение 125 е 5 до 10 дена за лицата полагащи грижи, но това може, разбира се, по това може да се а, преговаря. А, госпожа Бержерон каза, че може би трябва да се търси медицинско, а, някакъв медицински документ. А, да, добре, може да а, говорим по този въпрос. но а, не знам дали опита на държави членки, където има такова изискване, изискване показва, че това, че това е достатъчно. Но мисля, че 5 дена е, е твърде малко годишно. Благодаря. Госпожа Фаргут. Благодаря, господин председател. Благодаря първо на госпожа Бержарон за отлично свършената работа. Става дума за едно амбициозно предложение на комисията, което, поне така се надяваме, ще сложи значителен отпечатък върху бъдещето и ще подобри равновесието между професионалния и личния живот и равенството между мъжете и жените. Това е нещо съвсем ново, защото е, резултатът е, е нов тип е, родителски отпуск, непрехвърляемост е, на видовете отпуск. Отпуск за полагане на грижи 5 е, дни в годината изглежда е твърде кратък и е, за това е, трябва да се обърне внимание и на гъвкавото работно време и е, форс-мажорните обстоятелства. Измененията, които внесохме са насочени към подобряване на ситуацията. Родителския отпуск е, искаме възраст между 8-12 години, защото искаме да се концентрираме върху периода на детството. През този период децата се нуждаят от повече грижи, обаче ние сме открити и към други предложения, защото всички предложения са насочени към увеличаване на този период. Ние бихме искали тези 4 месеца непрехвърляем родителски отпуск да попаднат в периода на детството, защото това са критични години от живота на детето, което тогава има нужда от е, интензивни грижи. Нека сега да се върнем към тежко болните деца. Е, във всички случаи ние говорим за разширяване – в случаите, когато е, има увреждане на детето, но никой не говори за увеличаване на родителския отпуск, е, когато съответният родител е, има увреждане. Ние изискваме поне с 50%, също и е, при родител с увреждане, да се е, увеличи този период. Е, Знаете, че увреждането винаги е табу, когато говорим за а, пол или а, репродуктивност, но ние бихме искали да прекратим това а, табу. Знаете, че когато жена с увреждане стане майка, Обикновено това е свързано с повече проблеми, така че желаем и тези аспекти да се включат. Освен това, искаме да обсъдим дефиницията на понятието грижи. Какво означава грижи, необходимост от грижи в контекста на здравните грижи. Сега по темата заплащане или обещетение в предложението на комисията става ясно, че трябва да се предвиди обещетение съгласно това, което се предвижда в системата на държавата членка, да речем обещетение по болест. Но картината е различна. Например, в Кипър или в други страни това обещетение е незначително или изобщо няма такова. Затова искаме да внесем изменение, съгласно което е, това обещетение да бъде най-малко 80% от възнаграждението, за да няма разлики между държавите членки. Внесохме и други изменения, които са насочени към трудовия стаж, това да се е, разясни по-добре и стажът е, да се увеличи от 2 на 4 години, защото опитът показва, че е, държавите членки в случая искат отлагане. За тях е необходимо повече време, за да мобилизират повече ресурси, така че 2 до 4 години до истинско транспониране. Така че ако можем да го направим за една година, бихме го направили, обаче този срок е нереалистичен. Затова държавите членки трябва да получат повече време, за да се адаптират към новите условия. Имаме някои изменения за гарантиране на правата през преходния период със сигурност тук могат да се внесат повече подобрения и с удоволствие бихме обсъдили това, обаче във всички случаи е важно да постигнем широк консенсус по... в този контекст. Знаем, че до април имаме още време за внасене на изменения – тогава можем да приключим становището и да приемем предложението с голямо мнозинство в парламента, за да се премахнат пречките в бъдеще. Това е една важна крачка за по-добро равновесие между професионалния и личния живот. Благодарим на докладчика госпожа Бержарон и разбира се сме на ваше разположение за въпроси и коментари. Господин Брето. Благодаря, господин председател. Аз бях силно заинтересуван от проекта за становището на нашия докладчик. Наистина това беше една много богата презентация от нейна страна и бяха коментирани повечето изменения, затова за мен нейното изложение беше много интересно. Няма сега да навлизам в детайли по дебата, ще кажа само следното на нашия докладчик. Аз съм съгласен с философията, която тя разви пред нас. Наистина трябва да се отчете съществуващата ситуация в държавите членки и да можем да изготвим едно достатъчно гъвкаво предложение, за да може да бъде прието от всички. Наистина, това е много добра философия, която тя изложи. Но имам чувството, че нашия докладчик е, не винаги следва своята собствена философия. Аз ще ви дам два примера. Първият пример във връзка с хармонизацията за отпуска по бащинство. Първоначалното предложение предлагаше е, индивидуално право за 10 дни, а нашия докладчик иска най-малко 12 дни. Това е малко нереалистично, като се има предвид, че много държави членки, е, които не предвиждат такъв отпуск, така че е, веднага да се отиде на 12 дни, това ми се струва малко е, непропорционално. Е, Родителският отпуск същото. Първоначалното предложение предвижда средно 4 месеца, сега искаме 6 месеца, е, дори и повече в някои случаи. Аз мисля, че не е трудно да се проследи ситуацията в държавите членки и трябва да си е, поставим на тази база след това проучване цели, които са реалистични. Аз мисля, че е, не трябва в случая да насилваме държавите членки и в същия дух, в същата философия, която изложи нашия докладчик, аз е, е, внесох изменение 153, което предвижда да е, стане по-гъвкав член 13 по отношение на санкциите. Разбира се, аз съм съгласен да се изиска от държавите членки предвиждане на санкции при нарушение на гарантираните права, но ми се струва малко безсмислено да започнем да изброяваме санкциите, които могат да бъдат предвидени. Трябва да се предвиди повече гъвкаво за държавите членки и те да предвидят съответните санкции, които да гарантират спазването на тези права. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Мариньо. Обригадо, президент. Duas considerações муито breves. Благодаря, господин председател. Две кратки бележки имам по тая тема. Първо искам да, да поздравя докладчика за свършената работа, енергията, която е вложила в а, проекта. С удоволствие бих а, внесъл някои предложения, за да помогна на предвиждането на досието. Първо, разликата между държавите членки и отделните региони на Европейския съюз. Ако погледнете економическото положение в държавите членки, Финландия, Германия, Австрия, България, Кипър, трябва да имате предвид економическия климат, нивото на развитие, социалното и економическо развитие във всяка една от тези страни. Разбира се, че всеки има право на, на, на достоен живот. Това означава някои основни права за всички граждани, но реалното економическо положение на всяка една страна трябва да се вземе предвид. Страната, която аз познавам при сегашното си управление, най-вече дава прав... известни права на гражданите, известни помощи, които се финансират с пари на дънакоплатците, на самите работници. И ако има работници, които не могат да си позволят данъците, които трябва да плащат, това означава, че системата е, е изосновно сгрешена. Економиката трябва да плаща за подобни помощи. Това от своя страна ще насърчи економическия растеж. За да има социални права, а, а, цялата общественост, това трябва да бъде, да бъде пряко свързано с економическото развитие, растежа на БВП в съответната държава. Не може да накарате България, Кипър или Португалия да се придържат към към нормите, нивата, стандартите, които са целесообразни в Австрия, Финландия или Германия, където нивото на економическо развитие е доста различно. Затова такава една политика а, трябва да се разработва заедно с а, съответната държава членка и, и компетентните органи не трябва да се налага някаква визия, единна визия на държави, които са вътрешно много различни. Да, просто трябва да отразяваме различията там, където ги има. Второ, терминологичен въпрос искам да повдигна, който обаче смятам за важен. Трябва да сме конкретни, когато говорим за работници и служители – тук не говорим за служители в, в строгия смисъл. Става въпрос за всички заети, не конкретно хора на определен вид трудов договор. Работници в най-различни трудовоправни отношения. Не говорим за работници в марксистски смисъл, говорим а, за хора, които работят и получават месечно възнаграждение. Но какво ще кажете за свободните професии? При тях правния режим, приложимия спрямо тях правен режим е различен. Така че трябва и за тях да има някакви гаранции. Аз лично, като само на ето лице, трябва да се уверявам, че съм заделил достатъчно средства за такива случаи. Така че това е един чисто езиков въпрос, но той е свързан с но доста точно определено понятие. Защото служители и работници са различни понятия. Говорим за служители като хора на, на трудов договор, с, за които се плащат осигуровки от работодателя. Аз предполагам, надявам се, че това сте имали предвид, но не виждам. Не виждам какво друго. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Хаутъл. Не мисля, че е, трябва да се тревожите. Разбира се, че заедно с държавите членки се разработва тая политика, но Европейския парламент е с законодател. Парламентът винаги е бил отпред, на предната редица в, в анализа на, развитие, на общественото развитие. нормално да настояваме на някои общи неща, като например да се ангажират бащите. А, с тази политика ще нарасне заетостта, това ще доведе до економическо развитие и до а, допълнителна събира, до, до, до повече данъци, които да се събират. Благодаря. Съвсем набързо. Ще no meu país, по exemplo. Вижте, пак има обаче проблем. В моята страна След като дойде на власт правителството, прие 35-часовата работна седмица. За тази цел трябваше да се увеличат данъците. Акциза върху а, горивата бе увеличен почти два пъти, два, два пъти по-скъп е литър а, бензин у нас. И е, това е, това е, не е неправилна мярка. Почти в цяла Европа е 30 часа седмицата. И е, се приема, приема се 35 часова работна седмица в публичната администрация, но не, но не в частния сектор. Това не е правилно. Очаквате от хората, които работят, да финансират подобни инициативи и мерки трябва да сме особено предпазливи. Благодаря. Желая ли някой думата? Не виждам. Не. Или вие? Благодаря, да. Наистина много интерес на бе дебатът за нас. Е, радваме се, че има широко съгласие, поне по отношение на целите на, на предложението. Искам да поясня нещо, някои аспекти. Най-вече въпроса за, за самонаетите лица. Директивата се прилагат спрямо всички работници, които са в трудовоправни отношения на базата на договор. Това включва и хора на непълен щат, на пълен щат или хора в временни трудовоправни отношения, но не включва безработните, защото те не са в договорни отношения. това, не означава, това означава, че не са включени а, а, реалните самонети. А, съдилищата ще трябва да се произнасят за всеки отделен суд, но, но към момента не са включени същински самонаетите. Защото дефиницията на работници в договора, която е прецизирана от съда, предполага това, което сме предвидели ние. Това исках да, да, да поясня по отношение на, на понятието работник. И по отношение на отпуска по бащинство, няколко думи. Имало е предложение да се увеличите продължителността му за някои категории работници. Ние разбираме логиката, но искаме да изтъкнем, че целта на инициативата е да се увеличи участието на жените на пазара на труда и затова директивата в сегашния си вид не предвижда по-дълги отпуски за самотни родители, родители с увреждания или родители на деца с увреждания и т.н защото това ще означава по-дълго отсъствие от пазара на труда на жените. Това е директива, обаче тя въвежда минимални стандарти и нищо не спира държавите членки да предоставят по- по-дълги отпуски, ако преценят, че това е необходимо. Същото въжи и за продължителността, например за лицата полагащи грижи. Имаше идеи да се удължи това. Ние това го, ние това го разглеждаме заедно с гъвкавите условия на труда. Така че да се да се даде възможност за, за полагане на грижи с гъвкаво работно време да, тези пет дена, които предлагаме, може би няма да, да уредят всички а, е, е, проблеми, но ще дадат възможност за, за а, е, това да се осигурят а, грижи, каквито са необходими. И пак идеята е това да засяга всички работници, така че не винаги жените да полагат грижи за лицата, които се нуждаят от тях. Може би едно бързо заключение от е, госпожа Баржерон. 25 февруари до обяд е срокът за внасяне на изменения. 27 февруари изменете сега. Аз искам да е, се позова на последното изречение на комисията. Този текст, разбира се, е насочен към е, реинтеграция на жените на пазара на труда. Обаче този текст съдържа философски антропологически елементи. Доскоро мъжете бяха разглеждани като хора, които осигуряват издръжката на семейството. Понякога обаче мога да кажа, че като се сменят заплатите на жените, трябва да се е, отрази това и върху мъжете. Става дума за модел на обществото и за необходимост от полагане на грижи за децата. Така че задължителният отпуск за мъжете е необходим, за да могат да осъзнаят важната роля, която изпълняват в семейството при възпитанието на децата. И за това се връщам към тази възраст от 8, 13 или 14 години. Според мен този период е изключително изключително важен в периода на децата, също до 14 години бих казала, така че е, трябва наистина тези изменения да се разглеждат е, като нещо, което трябва да се проучи много внимателно, за да се помогне на децата, да се помогне на родителите да вземат отпуск. Сега да се върна към това, което каза скъпи Жил. Констатирам, че Германия не предвижда нито един ден отпуск по башество. Мислям обаче, че Германия не е в трудна ситуация економическа ситуация, но констатирам, че в Португалия скъпи е, господин Марино, това е 20 дни. Там този отпуск е 20 дни. Тоест, това е неравенство не е, от економически характер, но от е, м, философски характер. Тоест, как се схваща е, философията на обществото. Сега преминаваме към следващата точка също свързана с госпожа Бержерон. Става дума за триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост. Изминете, аз Искам сега да е, кажа няколко думи в тази връзка. Е, благодаря, господин председател, е, уважаеми колеги. Тази тема за печата 3D, както разбрахте от последната среща, ме вълнува и е, ние е, в бъдеще ще трябва да обърнем поглед повече към 3D. Предизвикателството от економически и индустриален характер, също така етичен, правен и е, характер свързан с сигурността са много големи и е наистина, че наш, някои от вас имаха възможност да посетят е, предприятието Материалист в Ловен е, преди няколко седмици. Това е едно предприятие, което е, е иновативно във връзка с произвождането на предмети 3D. Аз, за съжаление, мога да кажа, че много колеги не можаха да присъстват поради късно изготвяне на програмата, но аз бих могла да предвидя едно ново посещение – на това място. Аз в този проект от доклад се опитах да опиша накратко настоящата ситуация. Редица точки и въпроси не фигурират в този проект от доклад поради липса на място. Знаете, че съществува много е, съществуват много строги изисквания от формален характер в тази връзка. Аз обаче искам да посоча някои изменения, да речем някои елементи на обратно проследяване, за да можем да се борим срещу фалшификациите и да защитим правата на авторите. Също така мисля, че трудностите от технически и правен характер не трябва да ни пречат да защитаваме от незаконно възпроизвеждане на защитени фактове. Уважаеми колеги, аз е, мисля, че е, има много етични въпроси, които са свързани с 3D печата в е, медицинската сфера, например протезите, въпросите свързани с сигурността и производството на оръжия или опасни вещества. Тук трябва да се реализира необходимия контрол и всичко това може да допринесе за 3D печата в бъдеще. Уважаеми колеги, 3 3D печата не трябва да буди сред вас безпокойство, защото това не е, е много голям проблем в наши дни. Е, трябва комисията да си помисли за е, авторските права и гражданската отговорност във връзка с 3D печата. Днес съществуват правила също по въпросите свързани с цифровизацията, цифровизацията, е, изкуствения интелект и също така е, интелектуалната собственост и гражданската отговорност. Не е необходимо да е, извършваме засилена законодателна дейност и да трупаме текстове, а да предвидим до каква степен съществуващите правила могат да бъдат адаптирани към тези обстоятелства. Благодаря сега. Думата е ваша, колеги. Благодаря за това експозе, толкова бързо изложено. Давам думата на господин Леграндес. Благодаря. Господин председател, благодаря и на докладчика за, за уводните думи. Няколко общи бележки. Е, искам да подчертая, че има някои елементи, които представляват е, риск, е, но също така и, и евентуални възможности е, в тази технология. Триизмерния печат, 3D печата не е научна фантастика, а, а, а е факт. Ако не се заемем с него сега, просто ще изпуснем а, случая, възможността. Това е една иновативна технология и дава възможност, дава много възможности и много предимства, свързани с намаляване на разходи. Има предимства за, за дизайна, разработката на, на редица предмети. Това е област на много динамично развитие и иновации за малките и средни предприятия, както изтъкна комисията. Дейността обаче поражда много различни въпроси. Възможно ли е да се използва сегашните правни основания за да се регулира тая технология? Има ли, има ли защитни механизми за лицата заети в сектора? би ли имало полза от създаването на нова правна рамка за тая технология, за 3D технологията? Трябва да помислим и а, какви въпроси проистичат в гражданската отговорност за това. Това са въпроси, които са свързани с всяка една нова технология, но каквито и а, отговори да, да предложим, трябва да не забравяме, че това е една развиваща се технология и ще се продължават да се променят нещата. Трябва да се опитаме да обхванем цялата сложност а, на, на тематиката при нормотворчеството си. Онлайн платформи за 3D печат в момента са малък дял от сектора. Но е много вероятно той да нараства. Не бива да, се, да спираме иновациите, да наказваме е, разработването на нови технологии. Трябват да ни хоризонтални регламенти, регламентиране а, по отношение, например, на патентите. А, така че трябва да се вземат преди, трябва да се предвид и това и всичките аспекти на, на правата на интелектуална собственост. Авторското право защитава авторите. Не би ли било незаконно да се копира оригинален проект или дизайн? Ще може ли да се защитят правата при сегашното законодателство за авторското право? Това е целта на, на авторското право да защитава а, права и, и, и предмети. Какво става обаче, когато е разработен един обект от едно лице и след това е, е отпечатано триизмерно от друго лице? кой притежава авторското право. Те са автори ли са за, един, за този предмет? И ако този предмет е защитен с патент, и двете лица ли, ли се радват на тая защита? После каква защита се дава на хората, които използват, които просто са ползватели на 3D технологията? Наказвате ли лицето за изпечатване на предмет или, или за това, че е споделил електронния файл, в който се съдържа информацията за предмета, който може да се копира и разпечатва? Втория въпрос, който е бил изтъкван до сега като важен, е, е именно гражданската отговорност. Сегашното законодателство трябва, трябва да се оцени, да се види дали то е пригодно за целите на, на, на тази дейност. Трябва да е напълно ясно, трябва да, да, да не остава никаква не, за това кой носи отговорността. Дали е лицето, което е създало програмата, или лицето, което е създало електронния файл, или лицето, което всъщност е дало указанията за разпечатване на принтера. Трябват ни стандарти и правила. После а, един електронен файл може ли да се изменя, да се адаптира ако кодът е с отворен източник, той може да се променя от други, да се подобрява от други лица по-нататък. Така че има много въпроси, които проистичат в тази област. Та, наистина, това е една много интересна област на технологията, но трябва, трябва да се опитаме да обхванем максимално а, всеобхватно, максимално широко. Да, си, да я разберем, да я огледаме от много различни, от всичките и страни. Та, това са някои от а, мислите, които исках да, да споделя с вас. А, трябва да водим разговори, дебати, да работим заедно с комисията, така че да излезем с един текст, който да да реши някои от съществуващите проблеми предварително. Благодаря. Е, господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Технологията печат 3D е наистина много привлекателна и аз мисля, че може да събуди интереса не само на нашия докладчик. Въпреки това, аз а, е, а, е, смятам, че а, е, този този доклад трябва да бъде оценен не на базата на проучването, но и но на а, въпросите, които се повдигат в него. За какво служи този доклад? Какви са правните въпроси, които са свързани с печата 3D? Първото, за което се мисля, това е въпроса свързан с защитата на интелектуалната собственост. Докладчикът посочва, че а, Висшият а, съвет а, за а, лит литературна и художествена дейност в момента не е, е осъзнал е, големия проблем с нарушаване на авторското право. Е, говори се, че проблема не е от неотложен характер и може би едва ли това е проблема. Аз мисля, че комисията е започнала да мисли по въпроса, както посочва и докладчика. Втория проблем, който може да възникне, е свързан с проблема за гражданската отговорност, когато когато става дума за дефектни продукти. Имаме директива, която вече съществува и е, докладчикът подчертава, е, че тази директива може да се прилага и към тази технология 3D печат. Европейската комисия е предприела вече някои стъпки за размисъл по тази тема, така че да се внесат необходимите уточнения е, от законодателен характер по този въпрос. Третия правен въпрос е въпроса за общата гражданска отговорност няма правна празнота, защото във всяка държава членка има общи правила за гражданска отговорност, които могат да се прилагат към 3D печата. Аз е, искам да се спра на предложението в точка 10, комисията да а, разработи режим за гражданска отговорност, който да бъде специфично приложим към този а, е, случай към тази тема. Сега трябва да се помисли е, наистина по това, но вече е, бих казал на докладчика е, Предприяти са първи степки в тази насока. Е, е, наистина, аз е, със съжаление установявам, че докладчикът като че ли има федералистко мислене в случая. Трябва да се предложи на европейския законодател наистина да обърне по-голямо внимание на общата гражданска отговорност и Европейската комисия не бива да се намесва тук. Ако докладчикът иска да оправдае своите предприетите мерки, трябва да обясни това какво не е направила във връзка с трансграничните проблеми, свързани с 3D печата и да не се навлиза толкова в националните проблеми. Госпожа Дълбо. Мерси, мерси. Благодаря, благодаря, господин председател. Аз е, бих искала да започна с е, благодарност към Жоел Бержерон за това, че пое инициатива за този доклад, защото това е, е тема, която започва да става все по-важна. Всеки е чувал да се говори за нея и аз мисля, че е добре и ние вече да започнем да мислим по последиците от 3D печата и как той може да завладее пазара. Така че аз благодаря за това, че ви организирахте това пътуване до Лован, което ни даде възможност да видим къде е родена тази технология, какви възможности предлага, какво не е възможно, защото има много слухове и е, най-различни представи за 3D печата, така че ние е, наистина е, няма, нямаме неотложна необходимост е, да пристъпваме веднага към законодателни мерки, но трябва да следим е, развитието на тази технология. Доколкото разбирам, 3D печата е интересен при изготвянето на прототипи, обаче е, не представлява интерес, например, за масовото производство, защото е, това е скъпа технология поне към момента. Така че това посещение, още веднъж да кажа, беше наистина много полезно за мен. Аз е, е, Искам обаче е, нашия докладчик е, да очертая две важни сфери, в които трябва да бъдем дителни. Е, първо, фалшифицирането, незаконното производство, това не е нова тема. Това учите докладчика, това е тема, по която работим от много време, пиратирането на продукти, но имаме нова технология в момента и може би ще трябва да си помислим какви са относимите мерки към тази нова технология, за да се предотвратят предотврати производството на пиратски продукти. Разбира се, авторското право, интелектуалната собственост. Е, аз мисля, че е, има и е, друг проблем сигурността на ползвателите на такъв вид обекти и продукти, защита на потребителите, на притежателите и така нататък. Аз мисля, че трябва да се направи разграничение между търговската и частната употреба. защото за а, употребата за търговски цели аз мисля, че а, отговорността е уредена ясно, производителят носи отговорност, докато за а, ползването от частни лица отговорността е лична. Ако аз а, из, произведа нещо, а, трябва да нося отговорност за него и може би ще бъде добре да погледнем каква е съществуващата а, правна рамка за а, принтерите 2D, за да видим какви са критериите там и дали те могат да се прилагат към 3D печата. Аз е, нямах възможност да направя тази съпоставка, но е, предлагам като идея да се направи това. Авторското право, да. Е, тук също се поставя същия въпрос, как да се пред пазят авторите, как да бъдат защитени техните права, дали има общ списък, как да се дефинират произведенията на изкуството, има ли критерии, как на европейско равнище да се направи това. Всичко това са теми, които трябва да бъдат обект на разглеждане в бъдеще аз си зададох въпроса дали бихме могли да въведем, що се отнася до сигурността и частната употреба за принтерите 3D, хора, които вкъщи къщи имат малки такива принтери, ползват интернет платформа, дали може да се предвиди специална сигурност тук, защото е опасно да се копира всичко от интернет страница, но ако има известна гаранция за сигурност, и качество, това може да бъде начин за подобряване на защитата на частните ползватели. Аз мисля, че а, е, търговските ползватели, те отговарят на по-големи изисквания и там генералното правило се прилага. А, е, съмненията, свързани с а, е, производството на опасни обекти, е абсолютно оправдано. Аз не виждам как е, можем да отговорим на тази загриженост. Е, това е тема, която продължава да буди безпокойство, но аз мисля, че отвъд всяко безпокойство ние като че ли е, подценяваме предимствата на 3D печата. Това е една привлекателна технология, която разкрива нови перспективи за нашите държави, във връзка с производството в държавите членки. Аз мисля, че сега все пак съществува клиентела, която може да си позволи лукса за индивидуализиране на продукти за потенциални клиенти и това с помощта на 3D технологията. Това мисля, че ще се отрази добре и върху пазара на труда в Европейския съюз. Това е тема, която не трябва да напуска нашата дискусия и е, аз е, се радвам, че или по-скоро бих се радвала да можем да внесем е, други аспекти, не непременно подобрения към проекто доклада, който беше представен. Благодаря. Indeed, we, we should... Аз ви благодаря. Не трябва да се подаваме на изкушението да говорим за други измерения на триизмерния печат. Трябва да говорим само по правни въпроси, ако такива възникват. Съгласен съм с господин Любретон. Ограничен брой са въпросите, по които трябва да работим. Когато се установи, че има ограничен брой правни въпроси, това също е ценно. Господин Марино Липинто. Благодаря. Съвсем набързо. Два въпроса ще засегна. Това, което каза господин Луис де Грандес, ми направи впечатление – повдигна много въпроси, които трябва да се вземат предвид, когато има такива промени в технологиите в бъдеще. Отново, става дума за точно използване на термините. Бяхме на посещение, аз съм един от малкото депутати, които посетиха дружеството, което се занимава с триизмерен печат. Бях много изненадан. Това е автоматизирана производствена линия за части, а не с принт или принтиране, отпечатване. Тоест няма нищо общо с отпечатването. Ако притежаваш такава машина, то ти можеш да произведеш всяка възможна резервна част или дребен предмет стига да имаш цифровия файл, който ти дава възможност да го направиш. И това вече ще има своите последствия, които ще са свързани и с бъдещето. Трябва да предугадим малко промените, които настъпват. Трябва да сме подготвени, тъй като един добър юрист винаги действа предварително, за да предотврати отрицателни последствия. Представете си един филм, в който някой си прави оръжие, използвайки много твърда пластмаса, минава това оръжие през проверка на летището. Това всъщност го видях. Видях го в един филм и няколко часа са нужни, за да се направи такъв пистолет, който се прави от много твърда пластмаса и се използва за да се убие съответно лице. Правната система трябва да може да се справя и с такива случаи. Така че трябва да сме много внимателни и е, тъй като това е отново поглед напред и ние трябва да сме готови да гледаме напред. Really да, наистина ще е много добре обаче да говорим само по правни въпроси. Господин Андерсън. Well, I... Благодаря. Първо ще благодаря на докладчика за нейната работа. Много интересна тема. Триизмерения печат не е технология на бъдещето. Той съществува още от 80-те години. Сега се намираме на етап, когато този печат може да не влезе в широка употреба. Вече дори се преподава в училище. Има едно училище в Испонд, в източна Швеция, където това се преподава много хубаво училище. Тази технология крие големи обещания за ефективно разработване на прототипи. Може да се спести енергия още при производството, може да се спести много енергия и много средства, като се улесни производството на резервни части за поправка. Това вече се използва също така и от творци за артистичните им въжделения. Много неща харесвам в този доклад, но трябва много да се внимава да не се задуши тази много обещаваща технология. Има някои проблеми, с които трябва да се занимаем, но не бива да се занимаваме с проблемите по такъв начин, който да попречи на тази индустрия на триизмерен печат. Хората, които се безпокоят е, от това, трябва да се безпокоят от определени аспекти на този доклад, защото част от доклада е много добър и наистина това може да стане един отличен доклад. Има обаче и елементи, които трябва да бъдат доразгледани и доанализирани. Нека да започнем с чисто езиковия аспект, Сега, това се дължи, може би, и на превода на английски на доклада. Точка I, английско. Не. Цялото производство на триизмерен печат е незаконно, пише там. А, сега, тук трябва малко да се пипне езика, поне на английски, тъй като не смятам, че това е целта на доклада. След това смятам, че има недостиг на споменаване на двоизмерния печат. Имаме фотокопирни машини, които са много добри. Имаме принтери. Част от тях са много добри също. Имаме правен режим, който се занимава с проблемите, които те създават. Нямаме система за глобален надзор, което да пречи на хората да си снимат нещо на фотокопирана машина. Нещо, където някой някъде държи е, с авторско право. И нямаме и нужда от такъв режим. Има и други конкретни въпроси, които чисто езиково могат да се изчистят. Сваляне в интернет на музика и филми се включат в този доклад и според мен вместо тях по-добре е да разглеждаме двоизмерния печат. След това идеята, че може да се въведе правен а, лимит на броя на копията или репликите на определени обекти, предмети. Това е да отворим котията на Пандора. Сега, след това някакъв данък върху триизмерния печат, който да се налага, за да може да се заплати на титулярите на авторско право, които да бъдат компенсирани. Не мисля, че трябва да има такъв налог или такса за всеки, който ползва такъв тип принтер. Това е лоша идея. Ако има проблем с думата граница или лимит, ето тук му е мястото да се скъси доклада, да се съкрати. След това има а, разговори за носене на отговорност. Да, трябва да бъдем активни и да действаме преди да възникне проблема с производство, например, на оръжия посредством триизмерен печат. Но не мисля, че това е голям проблем по-настоящем. Смятам, че една от целите на настоящия дебат е никога да не се превърне това бъдеще в голям проблем. Не мисля, че трябва да се притесняваме, но трябва да действаме. Както виждате, най-вероятно се досещате, аз мятам да подам изменения – Очаквам дебата с удоволствие и се надявам докладата наистина да стане един отличен доклад, който да ни придвижи напред в бъдеще. Благодаря. И аз ви благодаря. Иска ли Европейската комисия думата? Thank you very much. Благодаря. Първо, благодаря за много интересния доклад и интересната дискусия днес. С удоволствие забелязваме, че разглеждате така детайлно тази тема. Това е много важна тема за нас. Говоря от името на интелектуалната или собственост. Чудесни заключения. Готови сте да предприемате действия. Вече бе споменато от докладчика, че има определени неясноти, свързани с правната рамка за защитата на авторските права и припознаването на правата за триизмерен печат. Затова започваме едно проучване, за да съберем доказателства за това дали измененията към настоящото законодателство са необходими, за да се включи тази технология в него. През март ще започне това проучване. Ако всичко върви по план, през октомври трябва да е готов и нашия доклад. Радваме се, че говорите за укрепване, подсилване на положителните елементи на тази технология и ползите за ползвателите. Нашето проучване трябва да се съсредоточи и върху стимулирането на технологиите посредством интелектуална собственост и как тези технологии да стигнат до ползвателите максимално ефективно и ефикасно. Ще разгледаме схемите за лицензиране, файловете, моделите, които могат да бъдат принтирани, за да станат те достъпни по един е, сигурен начин за потребителя. Докладчикът също спомени, спомена проследимостта. Ние също се занимаваме с тази тема. Смятаме, че е много важно да има проследимост при съдържанието в е, триизмерния печат. С удоволствие ще следим работата ви по този доклад. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Боржарон. За две секунди вземам думата само да благодаря на тези, които се изказаха. Аз мисля, че всеки проявява е, интерес към този е, проблем. Е, трябва този интерес е, към новата технология да не секва. Не трябва нещата да се гледат по лекомислен начин, защото това може би ще бъде индустриална революция и ще промени индустриалното производство в нашите държави и членки. Аз мисля, че всички резервни части, които се произвеждат, в нашите предприятия, като арти, например, да речем да купите даден бутон, който се е щупил, трябва да закупите нов, можете да го намерите в първия магазин и точно триизмерният печат може да помогне тук. Това не е иллюзия, която се преследва от 80-те години. Не, това е, е технология, която непрекъснато се развива и ще промени много неща в технологично отношение. Наистина, вярно е, че трябва да се защитават физическите лица и юридически лица, също частните лица, но има стотици хиляди 3D файлове, които са в интернет. Малко е трудно да се разбере това и мисля, че не трябва да неглижираме този проблем. Е, не съм е, съгласен с това, което ти каза, дори като юрист. Не трябва в правно отношение да се омалуважава проблема. Ние трябва да сме готови с текстове, свързани с е, гражданско-правната отговорност. Аз мисля, че това е специфично биологична технология и нашата роля на законодател е да предвидим какви законодателни мерки ще са нужни. Наистина бяха, беше внесена много е, яснота по тази тема. Можем да проведем и друга среща, но мисля, че е, наистина е, този проблем съществува и трябва да го следим. Благодаря. Крайният срок за изменения е 27 февруари по обяд. И така приключваме с тази тема и преминаваме към шеста точка. Разглеждане на проекто доклада за информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието. Давам думата на докладчика госпожа Гутеланд. Thank you, chair. Благодаря. Това е доклад по собствена инициатива. Той е в отговор на информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017, представено на 10 април 2017 година. Информационното табло дава цялостен преглед на качеството, независимостта и ефективността на съдебната система във всяка една държава членка. Разликата тук при това табло е, че се говори за достъпа до правосъдие и искове срещу дружества. Освен това, се говори за продължителността на делата, свързани с изпиране на пари. Правото на ефективна защита и справедлив процес е една от основните предпоставки за върховенството на закона и демокрацията. Опитът обаче показва, че няма достатъчно вяра в правосъдните системи в държавите членки. Е, взаимното доверие зависи, зависи от механизмите, които опазват е, правото на ищците да имат достъп до правосъдие. Затова има и такова информационно табло, което в това отношение дава много информация. Имахме едно заседание докладчиците в Сянка, точно преди да се публикува моят проект за доклад. Много бе полезна тази среща и се радва, като че ли доклада ми на обща подкрепа. В проекто доклада си приветствам информационното табло за 2017, както и целите му за независимост, ефективност и висококачествена работа на правосъдните системи в държавите членки. Но, за да се направи цялостна оценка, и смятам, че може да се използват и други източници, не само информационното табло, като например информация от Института за правна реформа, Европейския институт за равенство между половете, Съвета на Европа, и един от политическите отдели на Европейския парламент. Предлагам също да има по-силна перспектива, свързана с пола и нуждата за диверсификация на обучението на съдиите, като се говори за структура на пола. Има спешна нужда също и да се преодолеят е, неравенствата между половете – между съдиите. Особено във върховните съдилища, по-високоинстанционните съдилища на европейско ниво и е, на национални нива. Искам Европейската комисия до година смятам, че трябва да въведе нов индикатор за достъп до правосъдие за общността ЛГБТИ, достъп до правна помощ, продължителността на делата, в случай на дискриминация на базата ЛГБТИ и въздействието на мерки като обръщане на тежеста на доказването. Важното тук е да се продължи да се насърчава Европейската комисия да разработва конкретни индикатори, за да се защитават основните ценности на Съюза, защита на основните права и върховенството на закона. Държавите членки трябва също да инвестират в по-нататъчното използване на ИКТ инструменти в съдебната система, да бъдат те по-разбираеми, достъпни за всички граждани на Съюза, включително онези, които имат увреждания. Също така смятам, че ще е добре Европейската комисия да се занимае с процедура за колективна защита в догодишната си работа по достъпа до правосъдие. Нашата комисия ще направи публично изслушване за колективната защита и следващите стъпки. Намираме се на кръстопът и за това ще е добре първо да опишем настоящата система и процедури в държавите членки и особено, що се отнася до целите на това информационно табло. Важно е да продължим също да говорим за липсата на данни. Няма данни от някои държави членки за определени категории, посочени в таблото. Затова смятам, че трябва да се призоват държавите членки да сътрудничат с Европейската комисия и да споделят е, актуализирани данни. В моя доклад е, също говоря за един призвик към държавите членки, които да обърнат внимание на това, че една силна и независима съдебна система зависи първо върху липсата от натиск, от политиката, на меса, от правителствата и от друга страна на ефективните намеса от страна на съдята, който е независим, има ясна, ясен статут в, община, обществ, в обществото. Този доклад не трябва да се използва като инструмент за посочване с пръст към определени държави членки, обвиняването им, затова не съм и посочила държави членки в него. Що се отнася до графика? Крайен срок за изменения 6 марта ще се разгледат е, на идните заседания на 26 27 март тези изменения. Гласуването в нашата комисия 24 април. Благодаря. Благодаря. Има ли депутати, които искат е, да се изкажат? Госпожа Хаутала. Благодаря. Благодаря, госпожо Кауфла... Гутеланд, извинете. Важно е парламента да следи отблизо информационното табло. Харесва ми вашата идея в проекто доклада, че надлежното функциониране на съдебната система е предпоставка за развитие на економиката и предприятията. Е, това е една взаимосвързаност, която е свързана и с правата на човека, и една процъфтяваща економика. Това трябва да се подчертае, според мен, и в съседните ни страни. Искам ми се да подам едно изменение за това да говорим и за държави, които имат споразумение за асоцииране с Съюза. Тоест да се транспонират там много стандарти, свързани с качествените съдебни системи, добрите съдебни системи. Говорите е, за пропаста между половете в съдебната професия. Трябва да продължим да говорим в тази посока, както го направихте и вие и го предлагате. Достъпа до правосъдие. Той е много важен, защото има, разбира се, пропуски в достъпа до правна помощ, например. И това трябва да бъде един от основните въпроси, които ни занимават. Много граждани са изправени пред препятствия, когато се опитват да стигнат до правосъдие или въобще до правна помощ, особено уязвими граждани. Затова смятам, че можем да укрепим доклада в тази му част. Този годишен доклад на комисията говори за гражданско-административни дела най-вече – както и дела в търговското право. Хубаво е да се говори за определените области на правото и да се каже нещо, например, и да се сравни да се сравнят административно-правните системи на държавите членки, защото така може да имаме много интересни наблюдения. А, мисля да изляза с няколко изменения в този смисъл. Много е важно това начинание, то трябва да продължи. Десети параграф. Говорите за процедури за колективна защита. Това е съвсем своевременно, защото след няколко минути ще започне изслушване а, по въпроса за колективната защита. Така че, може би, догодишното сравнително съпоставително а, начинание ще бъде такова. И а, се надявам това да върви и по посока доклада на комисията за колективната защита. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря на госпожа Гутеланд за добрия доклад Съгласен съм с нея, че независимостта е основен елемент на ефективната съдебна система. Тя е от жизнено важно значение за поддържането на върховенството на закона, справедливостта на съдебното производство и доверието на гражданите и бизнеса. Бих искал обаче да обърна внимание на два момента от проекто доклада, които считам, че трябва да бъдат изменени. На първо място бих искал да обърна внимание към отправеното искане към комисията – да вземе предвид процедурите за колективна правна защита в съпоставителната процедура през идната година относно фактори, които са свързани с достъпността на съдебните системи. Не мисля, че това включване на тези процедури ще засегне голяма част от държавите членки и ще даде представителни за целия Европейски съюз данни. На второ място обръщам внимание на точка 12, която се отнася до достъпа до правосъдие на общността на ЛГБТ. Мисля, че самия факт да се питат европейските граждани каква е сексуалната им ориентация е дискриминационна практика. Още повече не съм сигурен дали това отговаря на разпоредбите на регламента за защита на личните данни, според който се забранява обработка на лични данни, свързани с сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица. Трябва да се има предвид, че информационното табло предоставя информация относно функционирането на правосъдните системи и в тази връзка то трябва да дава обективна представа, базирана на статистически данни, а не да се използва за политически оценки. Благодаря за вниманието. Е, мистер Мариньо Епинто. Господин Лепинто, Аз също си помислих по тази тема и искам да изложа моите идеи пред вас във връзка с следното. Правосъдието е много важна ценност, прекалено важна, за да можем да си позволим наистина да а, мислим за много добро качество на правораздаването. Най-вече обаче е важно да се спомене, че съдебната система е важна за гражданите, за техните права и задължения, за човешкото достоинство и правата, които директно проистичат от е, човешкото достоинство. Аз погледнах как изглеждат правните системи в Европейския съюз и установих, че има много големи пропуски. В момента в Европейския съюз, в които съдебната система се смята едва ли не за нещо свято. Е, уважаеми колеги, в моята страна ако се обърнете към съдия, разговорът е като разговорите от древността. Е, рубовладелец и роб такъв разговор. И е, само един пример. По-лесно е да се обърнете към президента, отколкото към даден съдия. И това е вярно. И Uh ако сега тези хора от древността посетят Лисабон, ще видят колко неща са направени в нашето съвремие. Един модерен свят, обаче, когато отидете в съда в Лисабон, изведнъж е, виждате една друга картина. Е, и този човек, който дойде от древността, е, за него модерните времена ще бъдат чужди, но ще се чувства от дома си в нашия съд. Ще видите как са облечени хората там, съдиите, също така и техните пледуари не са се изменили. Едва ли нещо се е променило в съдебната система, която не се е адаптирала към изискванията на модерността. демократичната резолю... революция също не внесе някакви особени промени. От друга страна, има страни, в които правосъдието се демократизира и това а, намира израз в а, обстоятелството, че съдебната система се намесва във всички сектори на живота, с което нарушава изискванията за разделение на властите. Така че е, ще трябва да се обърне внимание на тези проблеми. Правото и демокрацията са две неща, които са свързани в държави като Полша и Унгария. Установяваме, че демократично избрани правителства преминават към задушаване на съдилищата. Ако сравним, да речем, пък съдилищата в Испания – виждаме, че има политическо влияние от страна на съдебната система, задържане на граждани. Това е дисфункционалност и е, всъщност отразява една е, роля на съдилищата в демократичното общество, която не отговаря на истинското изискване към тях – е, трябва да осъзнаем, че съдиите не са богове, а хора, които изпълняват е, функции на държавата и естествено те трябва да се движат в заложената конституционна рамка. И последно, права и задължения на гражданите. Има трудност на гражданите при достъпа до правосъдие, също и в Португалия, защото това е свързано с разходи и е, скоро се запознах с една брачна двойка. Е, с... Те не могат да се разведат поради това, че разводът е свързан с разходи. И е, мисля, че е, достъпът до правосъдие не трябва да бъде скъп. Той трябва да е на разположение на гражданите в съдилищата. Все още има твърде малко жени съдии. Също и в Европейския съд е, не може да се види такъв положителен пример – съдилищата трябва да отворят вратите си за жени и съдии, трябва да даваме пример в това отношение, трябва да има и паритет също в СЕС. Аз винаги давам отрицателни примери, а изисквам обратното от държавите членки и точно това трябва да имаме предвид в бъдеще. Мисис Регна. Благодаря, госпожа Регнер. Искам да подчертая казаното от колега Меринино Депинто, и особено това, което каза за баланса между половете в Европейския, в съда на европейските общности и така нататък. Да, това трябва да се каже. Сега, по информационното табло. Бяха изложени много причини и те доказват отново колко ни е необходимо това табло, т.е. нужно е защото става дума за доверие в собствените ни системи. Искам да добавя обаче нещо, което бе споменато, което споменаваше Луиджи Берлингер, един прагматичен подход, който е нужен и тук. Винаги трябва да си припомняме колко е важно да се насърчава ученето през целия живот, обучителни курсове за всички, които се занимават с правосъдие когато говорим за достъп до правосъдие в Съюза, когато говорим също и за сравнимостта, съпоставимостта между отделните системи. Унези, които се в професията да раздават правосъдие, те често се съсредоточават само върху националните си системи, а те трябва да са запознати и с другите. Смятам, че това трябва да се включи. Thank you, Mr. Le Breton. Благодаря, добретон. Merci, monsieur. Благодаря, господин председател. Този доклад наистина насочва внимание към информационното табло в Европейския съюз, това всъщност е добро средство за сътрудничество между държавите членки, защото съдържа много данни за ефективността на съдебната система и независимостта на съдиите в държавите членки. Този доклад окоръжава държавите членки да извършват повече проучвания в бъдеще и да предоставят данните за това табло, за да се изпълни целта. Основната цел на този доклад аз се споделя споделям. И след като прочетох доклада, може би ще откриете някои аспекти, които са смущаващи. Разбира се, е, първият аспект да се е, насърчи сътрудничеството между държавите членки. Това е така. Е, трябва да се подчертая положителния аспект, че трябва да се засилят съществуващите инструменти и да се иска от държавите да продължат реформата. Но непрекъснато не трябва да се повтаря, че някои държави не са на нивото на изискванията. Второ, понякога речника е малко смайващ да речем точка 11. Там се говори за потребители. Обаче, според мен, когато става дума за лица, които искат правна помощ, т.е. правна помощ за разноските по делото, те не могат да се нарекат потребители. И трябва да се знае, че има разлика между понятията в този случай. Последния аспект, той създава проблеми уважаеми, уважаеми колеги. Вие сте много чувствителни е, по отношение на борбата срещу дискриминацията. Аз е, също обаче, е, да, аз бих апелирал е, съдиите да се борят срещу е, всички форми на дискриминацията. И в този доклад ние сме смаяни от факта, че много се настоява на дискриминацията, свързана към сексуалната ориентация ЛГБТ. Аз още веднъж веднъж искам да кажа, че не чувствам никаква дискриминация. Защо непрекъснато трябва да се а, е, насочва към тази дискриминация във всички текстове? А, е, аз мисля, че това е контрапродуктивно. Трябва да се знае, че борбата срещу дискриминацията, да, тя съществува. А, е, трябва да се борим срещу всички форми на дискриминацията, без непрекъснато да се посочват определени частни аспекти и как да кажа, да се е, хвърля съмнение за е, дискриминация, която може да засегне тези или онези лица. Благодаря. Присъединявам се господин Лебретон по последния въпрос. Следващия оратор. Да, може би докладчика ще ни обясни, може би има конкретни данни и доказателства, че представители на ЛГБТИ общността се сблъскват с конкретни специфични за тях проблеми в достъпа до, до правосъдие и правна помощ. Просто искам да знам дали на базата на какви основания е включила 12-та точка в проекта доклада. Аз определено мисля, че има други уязвими групи и други малцинствени групи, които също се сблъскват с а, до, трудности с достъпа до правосъдие и правна помощ. Понеже обсъждаме информационното табло на комисията, което се изготвя на базата на информация от държави членки, е, трябва да разгледаме по-обстойно въпроса е, кои е, малцинства трябва конкретно да бъдат е, защитени от нашите антидискриминационни законодателни актове. Та това е въпроса ми. Председателя, да. Комисията иска ли да каже нещо? Да, кратко. Да, съвсем накратко, действително. И ние искаме да благодарим на докладчика за, за вдъхновяващия доклад, както и за конструктивните дискусии тая сутрин. Показва, че сме обединени от една обща цел да помогнем на държавите членки да усъвършенстват правосъдните си системи, както се казва в доклада, националните съдилища са и съдилища на общността, така че от общ наш интерес е да подобрим а, независимостта, качеството и ефективността, така че очакваме а, измененията ви. Отчитаме а, всичко, което бе казано днес. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Ютланд иска ли, Гутланд иска ли да добави нещо? Да, съвсем накратко. Първо искам да благодаря на всички колеги на комисията за проведената дискусия и за и за полезните въпроси и мнения. Също се радвам, че има обща подкрепа за доклада и основните теми, които се засягат в него. Аз мисля, че е много важно да помогнем на комисията в усилията и да, да подобри съдебните системи в държавите членки трябва, разбира се, да се съсредоточим на, на проблемите, които идентифицираме днес. Липсата на данни е един от тях. А, радвам се, че има подкрепа и за по-засиленото внимание на равенството на половете, независимостта на съдебните системи. Господин Марино Епинто, благодаря за неговото изказване по този въпрос. Много беше полезно. Много колеги засегнаха конкретни е, теми, изменения, за това да се укрепят допълнително тези теми. С радост ще се запозная с предложенията, както и това, което споменахте като формулировка. По отношение на двете точки, двете въпроса, които бяха споменати, които имаше известни тревоги. Аз мисля, че сегашното информационно табло е било обект на критики, че е, не е достатъчно целенасочено и трябва да се включат основните права. Те засягат общността ЛГБТ и, и е, това е тема, която трябва да се изтъква и мисля, че има смисъл да да, да анализираме положението в отделни държави членки. Затова искам да, да разширим а, а, информационното табло, така че да, обхва, да обхване и, и тази тема. По отношение на процедурите за колективна на защита, мисля, че има място за, за подобряване на достъпа. А, на ниво държави членки тяхното законодателство и мисля, че от това информационното табло ще спечели но естествено ще се вслушам в доводите ви и ще видим как ще гласуваме накрая, какво ще приемем. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за изменения вече обявен 6 март 12 на обяд. Моля да имате това предвид. И съвсем на време се движим. Драги колеги, добре дошли на общественото изслушване. Темата е колективната защита в Европейския съюз, актуално състояние на нещата и бъдещи стъпки. За нас е удоволствие да имаме възможност да изслушаме експерти днес Сигурен съм, че много навременно се провежда това изслушване. Това е свързано с наскорошното публикуване на комисията на доклада за изпълнението на препоръката от 2013 година за общите принципи и механизми за колективна защита. Е, Uh, uh, Та препоръка от 2013 година определя принципите, свързани с нарушаване на правата, които проистичат от правото на Европейския съюз във всички области на политиките по отношение както на исковете за преустановяване на нарушенията, така и за обещетенията. Препоръката гласи, че във всички държави членки трябва да има национално ниво система за колективна защита, която да почива на еднакви принципи в целия Европейски съюз. А, като разбира се, се е, вземат предвид правните традиции. В 41 параграф от препоръката се казва, че комисията трябва, оценява а, изпълнението на базата на практическия опит, най-вече във връзка с а, достъпа до правосъдие, правото за получаване на обещетение, нуждата за а, да се избегне на целенасочени съдебни спорове конкурентоспособността на Европейския съюз и доверието на потребителите. Също така се оценява доколко мерките за консолидиране на законодателството трябва да се въведат в хоризонтален план. Бих искал сега да дам думата на първия ни го... гост, господин Ячек Гарстка. И след него господин Нора Рознер. И двамата са от Европейската комисия Генерална дирекция Юст. Разполагате с 15 минути общо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Приветствам тази възможност да ви представим доклада на комисията за практическото изпълнение на препоръката от 2013 година пред вашата парламентарна комисия. Винаги ценим, винаги сме ценили е, интереса на вашата комисия към колективната защита. И ценим също и препоръките, с които излизате, които взехме предвид за нашата собствена препоръка. Препоръката на комисията почива на, на няколко годишна работа, извършена в областта на защитата на потребителите и конкурентното право. Препоръката заявява ясно, и това е полезното в нея, че колективната правна защита е едно от е, средствата за гарантиране на правата, които проистичат от европейското право. За първи път в тази препоръка комисията заема именно тази позиция. Комисията препоръча е, един набор от е, защитни механизми, които да, да е, закрилят, които да защитават именно справедливостта на, на съдебните спорове. Комисията оценява практическото изпълнение на препоръката, както казах, господин председател, и доклада от 25 януари тази година съдържа именно тази оценка. Трябва да се има предвид, че предвидения срок за приемане на доклад съвпадна с някои събития, които са тясно свързани с колективната правна защита. И Имам предвид най-вече скандала с емисиите на автомобили. Това доведе до масови щети, които засегнаха инвеститори, граждани в целия Европейски съюз. Това ни даде възможност да оценим доколко механизма за колективна защита как функционира той в отделните държави членки. Друго нещо, което е много уместно и навременно е, е, е на, като тема е нарастващата електронна търговия. Тя минава отвън граници и създава поне потенциал потен, социални ситуации за масови вреди. Това също сме го взели предвид. Нормално е да очакваме нарастване в броя на такива ситуации, е, трансгранични ситуации. Докладът се основава на информация, която сме помолили държавите членки да ни предоставят информация, която сме е, събрали от обществеността в отговор на, на, на, на нашата кампания за събиране на информация, както и информация от, от специално проучване за нуждите на оценката. Това проучване Разбира се, се споменава самия доклад, но ще кажа няколко думи за него. За съжаление, все още няма достъп до това проучване, но се надявам в рамките на седмица-две то ще е достъпно. все още с изпълнителя работим по, по прецизирането на някои а, моменти. А, общия доклад от това проучване ще е около 1000 страници, но скоро ще имате достъп до него на, на сайта на дирекцията ни, генералната ни дирекция. Кои са основните констатации в доклада? И аз вярвам, че те отразяват и а, някои от елементите на а, доклада на парламента, който взе, бе, взе предвид, бе взет предвид от комисията. Основен елемент са последвалите законодателни дейности след препоръката. Скромни са усилията в това отношение. Няколко държави членки след приемането на препоръката са въвели или промели законодателството си за колективната правна защита. И не винаги тези законодателни изменения а, съответстват а, на препоръките тясно. Позволете ми да ви припомня, че препоръката за колективна защита засяга двете форми на колективна правна защита – които съществуват. Преустановяването на нарушения и обещетението. И трябва по отношение на първото има европейски инструменти. Директивата за искове за преустановяване на нарушения, която се прилага при нарушение на правата на потребителите. И това е директива, която е транспонирана на всички държави членки. Сега, доколко задоволително колегите са извършили щателна оценка, която в момента, в момента се, се финализира и се е, готвят предложения за подобряване на прилагането на директивата или на самата директива. Така че е, този аспект е покрит във всички държави членки, но в областта на защита на потребителите. По отношение на преустановяване на нарушението в други области, обаче, нещата не са толкова еднородни. Има доста разлики между държавите членки в това число достъпа до, до тая мярка за, преустанов... тази, за преустановяване на нарушенията в области извън а, правото за защита на потребителите. По отношение на обещетенията, мерките за обещетения в държави членки, в 19 държави членки има такива механизми. В 9 държави членки пък не е възможно а, лица с сходни искове, породени от сходни а, ситуации, т.е. масови вреди, да се обединят и да се възползват от, от колективно обещетение. А накратко ще се спра на някои моменти от доклада. Мисля, че доклада е четим, само 22 страници е, съдържа много информация. Но ще очертая някои елементи от него. едно нещо, като, което е гаранция за злоупотреба с съдебни спорове, е изясняване на същността на исковете на ранен етап от производството. Това не е особен проблем в държавите членки. Там, където има колективна защита, съществува и механизъм а, за за отсяване на необоснованите искове на ранен етап от производството. Ще пропусна някои части от бележките си. Един много деликатен въпрос е този за стартирането на подаването на колективни искове. Те могат да, да те съществуват в различни форми, но една от тях е представителния иск, където представителя действа от името на засегнатите лица. И за да се избегне фриволно, необосновано подаване на искове, тези представители трябва да отговарят на определени изисквания. държави членки, в където има такива механизми, те определя, там са определени условията. Но тези условия са доста разро, разнородни из държавите членки. В някои са доста строги, в други са пък доста, доста а, леки. Това създава евентуален риск, а, потенциален риск. Това че потенциалните представители, организации и представители ще имат някакъв конкретизиран статут в колективния иск. Тогава, когато са твърде слоги, слоги условията, се намалява представителността на, на, на тази организация. Възможностите за включване или отказване от колективна защита има механизъм за формирането и идентифицирането на, на групата засегнати лица в някои страни и сме заключили, че в унези държави членки, където има а, колективни искове за обещетение, в 13 държави членки а, принципът е изрично включване. Т.е. лицето трябва изрично да декларира, че иска да вземе, да, да вземе участие, да бъде част от иска. Но и в двата случая е изрично включване, изрично изключване от страните, къде това е нарично, две, в две страни принципът е изрич, изрично отказване. Opt-out препоръката, в препоръката препоръчваме всъщност принципа да бъде изрично включване, но не сме станали свидетели на неправомерни искове и необосновени искове на базата на изрично отказване, изричен отказ. Повечето държави членки се прилага принципа за обещетяване на разходите от загубилата страна. Т.е. загубилия спора плаща. Това е процедурно правило в Европа, но съществуват разновидности или положения, които на практика създават сериозна тежест за, загубещата страна. Тези проблеми са различни в различните държави членки и естествено един от основните въпроси е кой, кои разходи а, е, са възстановими. И това е, там положението е различно в отделните а, е, държави членки. Друга гореща тема, ако мога така да я нарека, която се засяга, засяга от е, препоръката и последвалия доклад, е въпроса за финансирането от трети страни и а, адвокатските такси. Препоръката всъщност не излиза с конкретно позиция по отношение на финансирането от трети страни, а по-скоро обрисува, определя условията, които трябва да се прилагат. Това са условия, които имат за цел да гарантират прозрачността на това откъде идват средствата. Да е ясно, че няма конфликт на интереси между а, лицето, което финансира или организация, която финансира а, производството и, и, и страните. Това е нещо ново и, и няма, а, регули... няма регулация в държавите членки. Тоест не е имало последващи действия от страна на държавите членки също така, но това се дължи на, на на това, че това е един, едно младо явление. Въпросът за адвокатските такси е, е свързан с е, финансирането от трети страни, защото естествено е, адвокатските такси са голяма част от разходите по колективните искове. Девет държави членки позволяват е, странични такси от 15 до 50% или резервни такси. Други 8 е, държави членки се предвиждат е, разходи за изпълнение, които покриват, при които само част от възнаграждението на адвокатите всъщност зависи от изхода от производството, от спора. Отчитаме, че в 19 държави членки има, има схеми за альтернативно разрешаване на колективни спорове. Това според нас е полезно, защото са специфични тези механизми. При все това обаче си даваме сметка, че много колективни искове се решават и отвъд съществуващите схеми за альтернативно решаване на спорове. Нямаме много време, доклада е доста обстоен, така че ще премина към заключенията. На базата на оценката, на практическото изпълнение на препоръката, комисията достига до три основни извода. Първо, препоръката продължава да, да да бъде, да бъде валидна и трябва да се изпълнява допълнително. И това е нещо, което те първа ще обсъждаме. В повече подробности ще ни трябва план за действие, какво ще се върши в бъдеще по препоръката. По-специално сме обърнали внимание на финансирането от трети страни. Това е една възможност, която бихме искали да проучим допълнително. И Третото заключение, третия извод почива на, на констатацията, че в повечето случаи на масови вреди в Европейския съюз засягат потребителите. Доста очевидно заключение. И за да се гарантира достъп до правосъдие в такива ситуации е необходимо да се приемат е, законодателни мерки. Това е нещо, е, което и председателя Юнкер през септември а, е, изтъкна като, като една основна област, където се очаква развитие в областта на а, правото на потребителите. Благодаря. Сега приветствам следващия оратор, който е доцент в Католическия университет в Лювен той ще ни разкаже как според него се прилага препоръката от 2013 година. Професор Стефан Воет, 15 минути, заповядайте. Благодаря, председателю. Благодаря на комисията за поканата. Съвсем накратко. Аз, както казахте, съм университетски преподавател. Ще се опитам да обрисувам една по-широка картина, тъй като участвах при изготвянето на акта в Белгия за колективни искове се занимавахме с различни въпроси, като например бедствията. Занимавахме се също и с ролята на наказателното право в тази сфера. С различни колеги събираме емпирични данни последните години за броя колективни искове, какви са те, какво е естеството им, както и други техники, които дават възможност за колективна защита. След секунда ще се върна на това. Ще ви дам пет общи бележки които се надявам да дадат повече идеи за настоящия дебат по отношение на колективната защита. На първо място трябва да кажа, колективната защита е все още доста спорен подход. Има много защитници, има много критици, много лобисти оказват е, влияние и мисля, че тук са заложени много интереси и за това е така. В много държави членки, ако погледнете какво се случва, Впечатлението ми е, че дебата за колективната защита се състои в следното. Повечето реформи в държавите членки се дължат на политически компромис. Опитват се да съчетаят многообразните интереси на защитниците и критиците, т.е. постигането на най-оптималния инструмент или оптималния инструмент не е крайната цел понякога оставам с впечатлението, че същата опасност виси и на европейско ниво. След препоръката от 2013 година някои, и сега цитирам някои от колегите си, наричат това политически компромис, който почива върху реалистичната оценка, че по политически причини нищо друго няма да е възможно, а ще има просто подпури от различни теми, без да се дава никакво указание или да се покаже какъв е приоритета. Моя съвет, и може би ще ви произвучи наивно, но е, университетските професори могат да бъдат такива, не го правете дори идеалистично звучим понякога, има два варианта. Първият вариант е да се зададат конкретни цели. Една цел, която, например, е съвсем изключена от самото начало, което е добре, е да се избегнат е, колективните искове. Това е съображение 6 от препоръката. Тогава ще трябва да се изложат всички варианти. Трябва да се разглежда по-широко от оценката на въздействието от октомври 17 година. Това е прекалено тесен поглед. Ще се върна на него след малко. Трябва да се създаде нещо не изключително и съвсем ново, а нещо ефективно и ефикасно. Това е първия вариант. Втория вариант е да не се прави нищо. Втората ми бележка. Да бъдем реалисти препоръката и мнозина са я е критикували, както каза и господин Гарска, смятам, че тази препоръка всъщност показа едно много добро мислене. Изброяват се принципи, предпазни механизми, свързани с съдебното и извънсъдебното разрешаване на такива спорове. От доклада на през януари 2018, и колегата Гарска говори за това, се вижда, че тези принципи не се следват цялостно от държавите членки. Защо? Това е свързано с правната култура в отделните 28 или 27 държави членки. Тази култура, това мислене, тази рамка оказва своето въздействие върху характеристиките, силните, слабите страни на всички механизми за колективна защита холандците винаги ще слагат на първо място извън съдебния модел, който е консенсусен. Германския модел винаги ще и държи на автономия на страните. Белгийски и френския модел винаги ще държат на организационни или асоциационни подходи като представители на групата. В Скандинавия публични органи ще продължават да защитават колективните искове. Разработването на принципи и инструментариум, които отиват отвъд тези конкретни елементи, които споменах, е много трудно, дори утопично, така че трябва да бъдем реалисти. Третото ми наблюдение. Когато искаме да създадем механизъм за колективна защита и има предложение на Европейската комисия, знам, че има предложение за създаде инструмент за искове за преустановяване плюс, Нека да погледнем списъка в препоръката. Почивайки обаче на опита си, мога да кажа, че има два градивни елемента, които или ще провалят нещата, или ще ги е, оптимизират. Първото е финансиране и следващото е свързано с е, позицията. На кого се вярва? Според вас на кой ще вярвате? От който да подаде иск от името на хора, които не са страна, но са е, обвързани от рез джудиката резултат. Тоест, ще има ли компенсация за това и какви са инструментите на съдията да направи тази оценка? Как ще има конфликт как ще се избегне конфликта на интереси, ще се даде възможна адхок дружества да го правят, ще има ли възможност за конкуренция. Това са много важни въпроси, които стигат до сърцевината на механизмите за колективна защита. Сега за финансирането. То е пряко свързано с предния въпрос и е още по-важен. Ако погледнем механизмите за колективна защита в държавите членки, и говорим с хора по, по места, поговорим с потребителските е, асоциации и така нататък. Това е най-големия проблем. Как се финансира този механизъм? Всички останали или всичко останало зависи от това. Повечето от държавите членки нямат правила. В Белгия ние наивно мислехме, че ще се прилагат същите правила, като от другите спорове но това на теория не работи, съответно не се използва и не се подават много такива искове. Финансиране на а, спора на, от трета страна. Използва се в много части от света. Всички а, колективни дела се финансират по този начин от трета страна. Например, в Австралия има един вестник австралийски, който съобщи, че ще се разгледа такова финансиране от трета страна на делото, тъй като може да има злоупотреби. Това е, може да е интересно за европейския дебат. Аз лично, ако погледнем дела, където се използва такова финансиране, не мисля, че има големи злоупотреби. Причината е, че механизмите за филтриране, които се използват от сериозните играчи, работят добре. Тези дружества не финансират е, безмислени искове или фриволни искове, но те не финансират и потребителски такива. Е, прекалено малки са сумите, няма могат да изкарят достат, из, из, из, изкарят достатъчно пари, така че те занимават с ценни книжа, с конкуренция и това е основен проблем. На четвърто място и сега тук може би няма да се съгласите с мен, но мисля, че университетските преподаватели трябва да бъдат такива. Трябва да се мисли извън схемата. Разглеждаме такива елементи от доста време и сме установили, че има други механизми, които се използват в държави членки за справяне с колективните искове. Господин Гарска го спомена. схеми с потребителски омбудсмен. омбудсман. Те се регулират от директивата от 2013 година. Има също така нареченият регула... регулаторна колективна защита. Тя се споделя а, посредством, т.е. тя се извършва посредством регулатор. Обединеното кралство, Белгия, Италия се ползва и при някои обстоятелства има колективна защита, която да е по-низко струваща. Обработват се много искове и то бързо. Силата на този регулаторен подход е събирането на обществени инструменти с частни. Когато говорим за щети за много лица, това е добре, за да няма допълнителни процедури, допълнителни дела и разходи. Не казвам, че това е светия грал, но в орбитата на колективната защита и дебата за колективната защита трябва да сме запознати с тези техники. Особено, когато изготвяме политики. В някои случаи това са елементи, които работят. На европейско ниво, много държави членки и се казва, това е компетентност на друго министерство, това е компетентност на друг генерална дирекция и така нататък. Но според това не е оправдателна причина. И накрая за тези техники. Първо, те са спорни, имат защитници и критици и имаме нужда от предпазни механизми например, регулаторния подход към колективната защита е много спорен, защото са нужни прозрачни политики, механизми за съдебен преглед. След това, тези техники не са следствие на добра политика. Те са разработени от самия сектор или отрасъл, често защото съдебният път не работи. Тоест, те се ръководят от пазара и няма как да бъдат спряни. От гледна точка на разработването на политики, те могат да се вземат предвид. На пето място, и това е идеалистичният подход, е да имаме интегрирана рамка за разрешаване на споровете, що се отнася до колективната защита. Трябва да се съсредоточим върху оптимизиране на всички възможности в случаите на щети за много хора и те да бъдат свързани. Не става дума за това да спорим бял хляб или черен хляб да едем. Не, важно е как се прави хляба, как се пече хляба. Много елементи, в зависимост от националния контекст, са възможни и Европа може да е водеща. Това са ефикасни стъпки, стъпки, макар и не много големи. Мога да дам примери за такива искове, които се дават, да речем, на публични регулатори в Финландия и Швеция. Бях там, говорих с омбудсмана за потребителите. Той не е омбудсман, както ние го познаваме, той е регулатор и той го използва а, сред своите инструменти, за да принуждава търговците да постъпят правилно. Втори пример. Трябва да се даде на органи, които се занимават с альтернативно разрешаване на спорове, да се намесват, когато някой иска да разреши е, спора извън съда. Нужни са механизми за подаване на информация за такива органи за альтернативно разрешаване и регулаторите. Член 17 от директивата за това альтернативно разрешаване дава такава възможност. Трябва да има също и мех... методи, които са от декларативен характер или характер от, за вяване на решение, за разрешаване извън съда на тези спорове. Нужно е също регулатора да има възможност за съдебна защита. Това бе включено в първия елемент на регламента CPC, но след това бе премахнат. Мисля, че това са малки стъпки за човечеството, за, за един човек, но големи за човечеството. Имам още една минута, но приключих. Thank you very much, professor. Благодаря. Професоре, за интересно ние доклад. Третата част от слушването ни ще се съсредоточи върху гледната точка на заинтересованите страни. Ще дам сега думата на първия представител, госпожа Августа Мачулевичут, е старши юрист в БЕУК. Давам ви думата сега да говорите по доклада на комисията. Разполагате с 10 минути. Благодаря. Първо искам да благодаря на вашата парламентарна комисия за това, че ни покани на изслушването. И Европейската комисия, и БЕУК, Асоциацията асоциация на европейските потребители, последните 30 години работят по темата за колективната правна защита, така че това е позната за нас тема и а, приоритетна тема за нашите, за организациите, които членуват при нас. За съжаление, продължава да има големи, а, големи различия и, и и недо... празнина, а, празнота в а, ситуациите с колективните искове в Европейския съюз. Както господин Гарстка вече спомена, има в някои държави членки процедури а, за обещетение, но само а, малка част от тях всъщност действат а, ефективно. Празнотите за колективна защита проличаха много добре в казуса Volkswagen, но има много други такива случаи в различни държави членки, както и трансгранични случаи, където потребителите остават с празни ръце. Когато става въпрос за милиони или стотици хиляди евро щети. Това, разбира се, е много несправедливо спрямо потребителите, но празнотата води и до липсата на превентивни мерки за нарушаване на правата на потребителите на единния пазар. Опитът ни показва, че за да се реши този проблем е необходимна конкретна съдебна процедура за колективна защита. Не може да се замени изцяло с альтернативно решаване на спорове, ако тази альтернатива не може да стигне до съдебната система. Защото там а, знаем от практиката, че няма достатъчно мотивация за фирмите да използват альтернативно решаване на спорове или, да, или по взаимно съгласие да решават а, споровете си. Също в скандинавските страни а, е ясно, че там альтернативното решаване на спорове действа много добре, но там има и а, кодифицирани съдебни процедури за колективна защита. Публичните агенции също не запълват тази празни, празнота, защото често пъти органите не действат или нямат възможност да наредят на на един търговец да изплати обещетение. Да, правени са опити да се овластят националните органи с а, това правомощие, да, да, да могат да, да задължат търговците да изплатят обещетение, но държавите членки се противопоставиха на тази инициатива, така че в съвета това а, бе махнато от, от законодателството, законодателното предложение. И да, вярваме, че съдебната процедура е, е единственото решение, единствения вариант, който трябва да се укрепи. за да могат да се използват другите механизми по-ефективно, както знаете. Също така Европейския парламент а, с ясно а, надполитическо а, мнозинство а, прие доклад за колективното защита, резолюция за измерването на емисии в автомобилния сектор. И а, вярваме, че сега е момента да се приеме задължаващо а, законодателство, вързващо законодателство а, за а, колективни, за процедури за колективна защита за изплащане на обещетения. Белгия, Италия, Португалия вече има такива системи, които действат добре. Комисията посочи, че ще обърне внимание в прегледа си на директивата за исковете за преустановяване на нарушенията. Ще се заеме с тази празнота. Ние подкрепяме това, тази инициатива, защото тя ще подобри сериозно положението за европейските потребители, онези, които са жертви на, на недобросъвестни практики. Разбираме мотивите и идеята на комисията, но решението за обещетенията ще започне да се изпълнява след като е установено установено, че търговеца нарушава закона и е му е наложена мярка за преустановяване. Тоест, трябва да се възстанови първоначалното положение на нещата преди нарушението. Например, един търговец бива задължен от съда да информира потребителите, че някакви клаузи от договора вече не се прилагат или да изплати незаконно събраните такси. Това е в съответствие с европейските правни традиции и наскоро това се отчете и преповтори от немски съдилища по няколко дела. Сега стигам до, стигам до темата за това за какво призоваваме ние. Малко по-подробно ще се спра на това. Смятаме, че обхвата на колективната правна защита трябва да включва всички области на интересите на, на потребители, това число конкуренция и здравеопазване, защото редица европейски тела, дела, казус вече има вреди, проистичащи от медикаменти или медицински устройства и потребителите не са получили обещетения. Асоциациите на потребителите трябва да са сред организациите, които да могат да подемат искове за колективна защита, както в национален, така и в трансграничен план. Също трябва да има трябва да се прилага принципа загубилия плаща в изменена форма, така че да може потребителите да, да подават искове. Това е възможно вече в страни като Малта, Испания, Италия, е, без това да води до отрицателни последици за, за жалбоподателите. Друго нещо, което спомена вече професор Вуд, е, трябва да има а, разнообразни възможности за финансиране на, на воденето на дела по а, колективни искове. Трябва да има възможности за държавно финансиране, чрез членски внос, дарения, продажба на консултантски дейности, както и, вярваме ние, финансиране от трети страни. Наистина, напоследък започна да се използва финансирането от трети страни като пример за потенциални злоупотреби – на процедурата за колективна защита. Но опита в, сред нашите членове показва, че нещата не стоят така. Например, австрийският ни член използва от 1994 година финансиране от трети страни. Това им е дало възможност да, да, да осигурят, да, да всъщност да осигурят милиони в компенсации. От 2011 до 2014 година австрийският ни член е успял да осигури 55 милиона евро за компенсации за обещетение на потребителите чрез австрийския тип колективни искове. Естествено, финансиращията организация получава комисион, но обикновено при разрешаването на, на споровете загубилата страна изплаща а, разноските. Така че потребителите си получават пълното обещетение. Нещо повече, според нашите членове, а, организациите, които финансират иска, а, дават и допълнителни, създава допълнителна полза по, по, по делото. Например, експертна помощ, достъп до, до преводачески услуги. Та в заключение, поне в случаите, които са ни известни, фондът или финансиращата организация не само не се меси по отрицателен начин в производството, но, но осигурява допълнително ресурси, допълнително ползи. Бихме искали да изтъкнем, че това, че делата за колективна защита пред съдилище, които се гледат от съдилища, понякога често отнемат твърде много време. Това не означава, че колективни искове не са нещо необходимо. Напротив. Да, това е сравнително ново явление и е, нормално е да се натрупа съдебен опит, юриспруденция, както и опит от страна на адвокателите. Трябва да се свикнат да обиграят новите процедури, за да могат да ги прилагат по максимално добър начин. След като се създадат съдебни процедури, чак тогава по взаимно съгласие или, или обещетение чрез компетентни органи ще могат да, да, да се използват пълноценно. Благодаря. Благодаря. Господин Оливейра сега, директор на правния отдел на Бизнес Юръп. Заповядайте за своите бележки. Имате 10 минути. Thank you, Mr. Chairman. Um, good morning, everyone. Uh... Благодаря. Добър ден. Първо искам да благодаря на вашата комисия за това, че поканихте Бизнес Юръп. За онези, които не ни познават, ние сме най-голямата организация Шапка. Имаме членове от 33 държави, които са и извън Европейския съюз. 30 години се занимаваме с колективна защита, както колегите. Първо, нашата организация подкрепя по-доброто изпълнение и прилагане на законодателството в сферата на потребителите, както и бърз достъп до защита. Бизнес иска да работи максимално дълго, така че в интерес на дружествата, на пазарите, да се даде някакво обещетение на потребителя, ако има някаква щета за него. За повечето от вас не е ново, че ние сме, сред един, сме един от тези гласове, които са против въвеждането на системата за колективни искове. Имаме различни причини. Първо, какви са правомощите на учредителните договори, отговаря ли на принципа за пропорционалност и субсидиарност всичко това, не виждаме доказателства за голям брой случаи или дела, които да оправдаят това в трансграничен план. Част от е, въпросите, които задаваме ние, се задават и тук, в резолюцията от 2012 година за подаване на колективни искове. За нас въпросът не е дали се предоставя компенсация, а как това да стане по-ефикасно. Отбелязвам си, че има италя... Е, италианската система, португалската система, може би работи добре. Аз обаче не мисля така. Ако погледнем информационното табло на Европейската комисия, не мисля, че това са най-добре представящите се държави, тъй като аз съм бил е, юрист в Португалия и знам всъщност е, за какво говоря. Съсредоточаваме се в подкрепа на онези, които според нас са най-ефективни, ефикасни и бързи. Подкрепихме директивата за альтернативното разрешаване на спорове, регламента за исковете за малки суми, както и директивата за искове за преустановяване на нарушения. Но има политически натиск да се върви напред. ще има явно и мерки за колективни искове и колективна защита след няколко месеца. Искам да се съсредоточа върху три основни елемента. Първо, контекст. След това нещо споменато от професор Вод, публично и частно изпълнение и накрая предпазните механизми. За бизнес общността те са задължителни. Ще опиша контекста. Защо и кога виждат проблеми бизнесите в такива елементи на колективна защита в Европа? Първо, американските дружества посочват е, негативните елементи. Много рядко колективните искове стигат до край с реални резултати за потребителя едно проучване на Бюрото за финансова защита в САЩ. Това е Американския орган за защита на потребителите. Та тяхно проучване установи, че потребителя получава 32 долара средно, а юриста получава 1 милион долара при такива колективни искове. Мисля, че е достатъчно това само по себе си, няма нужда да го коментирам. Потребителя много често въобще не получава средства, 87% от случаите и от делата, и много често делата, където те получат нещо, стоиността на чека е много по-малка от марката, която е закрепена на него, за да пристигне този чек. Това не се случва само в САЩ. Случва се в Австралия, където потребителите получават няколко цента за всеки долар или от всеки долар. Финансирана от трета страна. Това е, ако мога да го нарека, горивото на цялата култура на водене на дела в САЩ. Сега, Европа. Не можем да кажем, че в Европа имаме култура за прекамер... прекомерно завеждане на дела. Има проучвания, които се публикуваха наскоро и те го показват. Но това, което не се посочва в препоръката, е, че има различни развития, които, ако се съчетаят, може да ни сложат на пътя на САЩ. Първо, финансиране от трети страни се увеличава в Европа. Знаем за 23 такива организации, трети страни, които финансират, имат такива в Нидерландия. Те казват, че имат 70 милиарда, които могат да инвестират евро и просто търсят място, където да инвестират тези средства. Защо тези две държави? Тези две държави, волю или неволю, са нещо като център за водене на дела в международен план и те са много привлекателни за такъв тип бизнес модели. И това са много печеливши бизнес модели, защото има 100-250% възвръщаемост. В Европа има и искове, които са сходни на тези в САЩ. В случая с MasterCard 46 милиона потребители. Той съдържа всички елементи на американска колективна защита, с възможност за опт-аут, големи дружества т.е. има такива искове, които ни приближават. След това 19 държави членки, както каза комисията, имат елементи за колективна защита. Подобно на комисията, смятаме, че всеки си избира каквото му харесва от предпазните мерки. И ако погледнем какво се случва, ще виждате, че има размиване на част от предпазните мерки. На второ място. Публично и частно изпълнение – като че ли в Европейски съюз работи за повече за подсилване на частното изпълнители. Сега, наказването на лошо поведение или възпирането би трябвало да си остане прерогатив на публичните власти в държавите членки. Има изключения, като например Германия, където нещата работят по различен начин, но большинството от държавите има публично изпълнение. Т.е. не може да се прехвърля изпълнението на частни дружества. Малко след като получихме, след като приехме регламента за защита на потребителите или поне ревизирания вариант, се опитаме да принудим държавите членки да дадат е, по-добър отговор на провалите на пазара и е, нарушенията на правото. И на трето място предпазните механизми. За нас те са задължителен елемент. Бъдещето предложение ще очакваме много стриктни такива е, нелогично е в този момент да се забрави, че вече има минимални стандарти, които са одобрени в препоръката от 2013 година. Така че, връщайки се на... да се върнем назад, не е вариант. Имаме дълъг списък идеи по този въпрос. Ще се съсредоточа само върху някой, тъй като имам две минути. Губещия плаща. Основен елемент в правната ни традиция Искаме обаче възможността за включване или опт-ин. Сертифицирането е важно за нас. Ако не бъркам, в Полша също има такива случаи. Сертифицирането бе много силно там и там има идеи то да бъде размито. And we also believe there should be some... Хонорара да зависи от изхода на делото също трябва да бъде ограничено. Трябва също да не се търси е, постоянно най-добрия форум, т.е. най-доброто място, където заведеш делото. Ако има определена юрисдикция, има контекст тази юрисдикция, да речем го мълчеството от ищците, тогава делото трябва да се води там. Почти свърших. Професор Вод спомена нещо много важно. Ора... Другите оратори също. затова кой може да заведе делото? Това трябва да са квалифицирани дружества. Не може да е който и да е. Това могат да бъдат и членовете на БУК, защото те отдавна съществуват. Това е организация, държавите членки, която е високо уважавана, но не е така при всеки е, от исковете, които се подават. Така че трябва да имаме много силен критерий тук за това не извличане на, пъз... на печалба, прозрачност и други. И не на последно място, финансиране от трети страни. Това е голям проблем за нас. Белк казват, че те дават принадена стойност. Не бива да забравяме, че основният мотив е възвръщаемост на инвестициите. Те не се интересуват от това да се стигне до истинска защита на потребителя. Сега може да дадат добри съвети, ценни съвети, но имат клаузи в договорите си, в които те имат прерогатив да одобрят кой ще ви представлява, да одобрят речта на защитата и дори могат да наложат вето при постигане на съгласие или решение. Така че е, това не бива да се забравя. Имаме нужда от предпазни механизми и тук. Радваме се, че Европейската комисия ще разгледа тези елементи. Имаме големи очаквания. И в заключение, Бизнес Юръп има съмнение около такъв инструмент, но сме готови да работим конструктивно с Европейския промен, с съвета, с комисията за една нова сделка за потребителите. Може да разчитате на нас ясно и силно да говорим, когато има непропорционални, неадекватни решения, които се появяват. Спирам до тук и очаквам дебата. Благодаря. Сега въпроси и отговори госпожа Реда първо. Но моля ви, а нека да оставим време за отговори. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Моите въпроси са основно към комисията, но може би и останалите гости също ще има какво да кажат. Първо за, за избора на правен инструмент каква е, какви са мотивите да се преразглежда директивата за преустановяването на нарушения, а не да се въведе нов инструмент. Понеже се каза, че не става въпрос само за защита на потребители и само за преустановяването на нарушения. Има и други области, където, откъдето са от значение колективната защита до каква степен предложението ще бъде, законодателното предложение ще бъде хоризонтално? Не говоря само за областите на правото, които ще бъдат засегнати, но дали ще засяга конкретни законодателни актове или ще бъде същински, е хоризонтално, т.е. да може да се използва по връзка с всеки законодателен акт. Мисля, че е необходимо наистина да има европейско, общо европейско законодателство, защото все още има държави членки, където не съществува изобщо система. Но какви, какъв ще е подхода, какво ще е нивото на хармонизация, какво ще стане с страните, в които вече има система. Не бива да допускаме, в крайна сметка, някои държави членки да, да, да отменят разпоредби и норми, които са полезни за потребителите. Системите за изрично включване, изричен отказ, opt-in, opt-out. Аз мисля, че opt-out е нещо полезно. А, защото, например, рискове при определени дейности, при транспорта или при автомобилите риска за шофьорите е много по-голям, отколкото в а, други дейности. Та там, където има системи за опт-аут, комисията ще позволи ли това или ще иска всички да, да приемат системи opt-in? И накрая смягчаването на риска от злоупотреби. Разполагате ли с някакви конкретни примери в Европа за а, недобросъвестни искове? И не говор... И не мислите ли, че а, дори в случай на опт-аут за това, че са засегнати много-много граждани, потребители, това не на всяка цена, значи, че има някаква злоупотреба или опит. Госпожа Халтова, Благодаря, господин председател. Опита в скандинавските страни особено в Финландия, където колективната защита е с доста тесен обхват и се свежда до потребителите и техните права. Та въпросът ми е свързан с този на Юлия Реда. Полезно ли ще бъде на този етап, преди да сме влезли в законодателния процес, да, да, да обсъдим а, разширяването на обхвата, така че да бъдат обхванати и други дейности? Не говоря за покрива покриване хоризонтално на всичко, но, например, околната среда, здравеопазването, равнопоставеността, работните условия, защото ако тръгнем от много тесен обхват, ползата от новия инструмент ще бъде доста ограничена. Втория ми въпрос е свързан с финландския модел. Господин Вуд, е, благодаря, че посетихте омбудсмана на потребителите в Финландия. Аз наистина вярвам, че е, чудесна работа върши за защитата на потребителите, макар и закона да е доста ограничен в това отношение. Но членовете на е, колективния ИС на един колективен иск, те не плащат никакви разноски омбудсманът се занимава с това или загубилата комп... делото компания. Та, мислите ли, че този модел може да се, да се пренесе, да се приложи на, на европейско ниво и после съответно на отделните държави членки? И последният ми въпрос е свързан с а, а, отговорността и отчетността на европейските предприятия и, и вредите, които те причиняват извън Европа. Например, дърводобивни компании в Гватемала от Европа или, или английски компании, които нарушават, на, на, на, нарушават правата на, на местното население в някои африкански страни. Имаме принципите за бизнеса и правата на човека на Европейския, на, на, на Европейския съюз. И още не сме приели обаче в Европейския съюз третия стълб достъп до правосъдие. Та, ако може да застегнете и този въпрос, дали да се засили този ангажимент, да се даде достъп до, до правосъдие и съдебна защита на жертви на европейски компании, които действат извън Европейския съюз. Господин Рознер, първо, първо да чуем вашите отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря за обширните въпроси. Първо и от мое име искам да благодаря на, на вашата парламентарна комисия за това, че организира тази дискусия. По конкретните въпроси, за покриването, включването на обхвата в на други области. Аз ще започна, ще тръгна от доклада, какво казваме в него и ем, после ще дам думата на колегите, които се занимават с по-новите инициативи, които да ви запознаят по-конкретно с инициативите за бъдещето. По отношение за приложното поле или обхвата. Защо стоят така нещата, както сме ги описали в доклада си, защо се свеждат до, до правата на потребителите. В доклада си, в анализа си сме установили, че повечето от случаите, които са сведени до нашето знание, наистина се свързват, са свързани с защита на потребителите. При емисиите на автомобили, там основно засегнати са потребителите. Та на базата на тези констатации сме преценили, че ето там е някаква промяна би била най-полезна, някакви, някакви действия. по отношение на това, докъде ще се простира това действие, както казах, ще дам по този въпрос тема, думата на колегите. Един от последните въпроси, които бяха зададени към края преди малко, дали Европейския съюз възнамерява да предложи дейност, свързана с нарушенията правата на човек и в трети страни. Това зависи от съдебната юрисдикция. Комисията предложи в прегледа, преразглеждането на Брюксел 1, регламента Брюксел 1 и по време на преговорите по този инструмент беше счетено за уместно и от парламента, и от съвет да не се включва този въпрос в регламента, а да се, е, да се е, реши той на международни форуми. Двустранно и многостранно. Хакската а, е, конференция, искам да ви напомня, че предвижда един бъдещ проект, така че да се разшири подсъдността на съдилищата, за да могат да са компетентни и в такива ситуации. Ако проекта не се изпълни, можем да, да прибегнем до първоначалното си предложение, в, което бе залегнало в преразглеждането на Брюксел едно Сега давам думата на колегите за бъдещите инициативи. Госпожа Йоанна Патраско и а, колегата Браун сега. Благодаря, господин председател. Да, в допълнение към това, което каза колегата, предвиждаме преработване на директивата за искове за преустановяване на нарушения на базата на проверки на законодателството за защита на потребителите, което сме анализирали хоризонталното законодателство за потребителите, една от основните ни констатации е, че е, изпълнението от ключово значение трябва да се укрепи за да има ефективно прилагане на законодателство и е, да са полезни нормите за потребителите. И част от тези опити да се укрепи изпълнението е чрез директивата за преустановяване на нарушенията, така че това да става чрез колективни искове, с които да се слага край на нарушенията от страна на търговците. Един от основните проблеми, които сме а, установили е, че при такива решения за преустановяване на нарушения, да, те действително спират нарушенията, но, но те нямат пряко въздействие върху потребителите. Така че продължава да има такива практики, продължават да бъдат ощетени потребителите. Затова преценихме, че, че една естествена следваща стъпка би била да разгледаме дали и как бихме могли разгледаме колективната правна защита и в рамките на преработването на директивата за преустановяване на нарушения. Както чухме днес, това е един много странен, комплексен въпрос. Има много параметри, които трябва да вземем предвид правните традиции в държавите членки и разбира се, трябва да зачетем интересите на всички страни, в това число и ам, търговците. Така че в момента сме на последния етап от нашата оценка и ще се опитаме да определим най-подходящите решения. Но надявам се, поне някаква предварителна информация да съм, успяла да, да, да, да, съм, да съм успяла да ви дам по въпроса за това, защо се занимаваме именно с директивата за исковете за преустановяване на нарушения. По отношение на, на обхвата и дали той ще се уверени, свежда до потребителски въпроси. Това е един от въпросите, които в момента се опитваме да си дадем отговор, както казаха и хората преди мен. Интересите на потребителите, се защитават не само от законодателството за правата на потребителите, но и от други законодателни актове в други области, в това число енергетика, околна среда, телекомуникации, очевидно финансовите услуги. Така че да, и от тази гледна точка разглеждаме нещата, за да видим как да, да, да разширим обхвата на директивата. Благодаря. Uh, професор Вот. Професор Вод. On, on По финския модел. Те са два моделите там. Има един в Финландия, който, както казахте, вие е доста тесен но има и датски модел. То датския омбудсман за потребителите има възможност. Той е единствения, който може да заведе такъв иск за електронна защита. Сега, омбудсмана в Скандинавия е регулаторен орган за изпълнение. Той не е традиционен такъв. Чудесното в тези модели е, че тези органи имат много инструменти, и един от тези инструменти, и за това в крайна сметка и понякога се алергизирам от този дебат за или против колективната защита. Разбира се, че имаш нужда от такава защита, но имаме нужда от по-широка рамка. И мисленето за тази по-широка рамка всъщност често липсва. Това се прави много добре в Дания. Предишният омбудсман сега е генерален адвокат в съда. И наричаше тази възможност ядрената бомба на страната. Отиваш в страната и казваш, или ще решиш проблема сега и ще видя как си го решил, и ако не го направиш, ти хвърлям ядрена бомба. И нещата работят. Ако погледнем казусите, ще видите, че работи този подход и той е нужен понякога на европейско ниво, в много държави членки също. Често се мисли много затворено. Трябва да се гледа по-широко и да се видят плюсовете и минусите в, една обща, в един общ механизъм за разрешаване на диспутите. В Дания понякога самите дружества отиват при този омбудсман и казват, ето тук сбъркахме, дайте да разрешим проблема. В Финландия сега има нов омбудсман, преди няколко седмици назначен, говорихме с него, вече има няколко дела, които той говори за използването на колективен иск. И дружествата почват веднага да се притесняват. И така те ще решат да се разберат с другата страна извън съда. Много други държави обаче това липсва. В Белгия имахме същото само потребителските асоциации имат процесуална правоспособност. Има монопол в Белгия. Това не е добро. Другите, които имат процесуална правоспособност, е медиационната служба. Това е остатъчен е, механизъм за разрешаване на спорове. Аз лично смятам, че това е в техния, сред техните инструменти и това е много важно. Нещо друго, което бе споменато. Когато говорим за колективна а, защита, има и други елементи, за които трябва да се говори. При преразглеждането на Брюксел 1 не се възползвахме от тази възможност, тъй като това са трансгранични случаи. Те не спират на границата. Така че е нужна подходяща рамка в Брюксел който се занимава с тези въпроси. Иначе ще се търси къде да се заведе, иска съответно, за да бъде най-изгодно и така нататък. Мистер Оливейра. You have to. Мистер Оливейра. Господин Оливейра. Um, Благодаря, искам да отговоря на три въпроса. Госпожа Реда. Що се отнася до инструментите? Имаме съмнения за инструментите. Те са свързани и с процесуални въпроси, но ако изберете този инструмент, какви са възможностите, правно основание, за да се работи е, за тези предпазни механизми, за да не се избяга от рамката на директивата. Това е един от основните въпроси, които ни безпокоят. искаме това да се ограничи само до правото, което защитава потребителите. Иначе ще започне една система, която ще, за която ще е нужен по-голям дебат. Що се отнася до злоупотребите? Както казах, в началото все още нямаме такава култура за зловредно злоупотреба за воденето на дела – но има дела, които приличат на нещо такова или на квази злоупотреба с системата. Ще спомена три случая или три дела. Във Франция имаше едно дело, свързано с социалните найми. Дружеството, което се оплака или подаде иска, се оплака от една клауза за социалните жилища и наймите на социалните жилища. Един милион бяха въвлекли души. Крайна сметка обаче съдята установи, че само четирима са онези, които са пострадали от тази клауза. Ето ви един риск. Надуване на броя на ищците. Друго дело, нидерландско, за тотото. Директора на дружеството, което събира исковете, е взел голямата част от 8 милиона и ги е сложил в офшорно дружество. Използвал е част от парите, разбира се, да си купи скъпи автомобили, тъй като имал такъв вкус към скъпи предмети. И не на последно място, това не е злоупотреба, но ви показва до каква степен финансиране от трета страна е полезно. Всъщност може да спечели. Споменах случая MasterCard. Инвеститорът инвестира 40 милиона в това дело. Накрая трябваше да получат 135 милиона чудесно обещетение, но, тъй като има много средства, които не са разпределени, те могат да ги задържат. Това може да стигне до 1 милиард. Не казвам, че е злоупотреба, задължително поне, но виждате за какви суми става дума при този бизнес модел. Благодаря. Мисис Реда. Yes, thank you very much. Госпожа Реда, благодаря ви за ясните отговори. Имаше въпрос към комисията, обаче, който не получи отговор. Нивото на хармонизация. Ако погледнем примера с датския омбудсман, препоръката и в доклада в последствие Европейската комисия говори за модела за участие опт-ин – може ли датския омбудсман да запази така наречения ядрен вариант, ако мине това предложение? Това е много важно. Indeed, uh, as I have mentioned... Както казах, един от параметрите, които вземаме предвид, е правната традиция на всяка държава членка. Смятаме, че какъвто инструмент да изготвим накрая, той трябва да е достатъчно гъвкав така, щото да даде възможност съответните предпазни мерки да са на лице, но и държавите членки да запазят системите си за колективна защита, които вече съществуват и които работят ефективно. Наистина, това е целта ни. И ще се опитаме наистина да постигнем тази цел. So, uh, has the questions of mm, the members been... Получихте ли отговор? Mr. Didier. Господин Дидие. Мерси. Благодаря, моя въпрос е насочен към комисията, тъй като ние знаем, че споровете могат да имат трансграничен елемент и не трябва държавите членки да бъдат възпрепятствани да а, предвиждат е, средства за колективна защита с трансграничен елемент и респективно да бъдат е, сезирани е, съдебни инстанции. И сега, когато се сезира юрисдикцията на друга държава членка, Знаем, че економическите дейности много често са с трансграничен елемент и очевидно всички проблеми и спорове получават трансграничен елемент. Благодаря. Кратка реакция от вас. Професор Вод, искам да кажа едно. В Белгия Конституционният съд излезе с решение. И по белгийското право една потребителска асоциация в Белгия може да заведе колективен иск. Това се оспорва пред Конституционния съд. Конституционният съд в Белгия каза, че това нарушава директивата за услугите. Европейската директива за услугите. И казва, че други потребителски асоциации, които са акредитирани в своите държави членки, също могат да завеждат такива. Да речем, германска или испанска асоциация биха могли да заведат такъв иск. Този въпрос се споменава в решението на Конституционния съд на Белгия, когато се споменава и директивата за услугите. Сега дали това е приложимо, може да се дебатира по въпроса. Yes, commission. Комисията. Uh, firstly, I, I would like... На първо място, Европейската комисия по-настоящем не обмисля да въведе промени в инструментите от сферата на международното частно право. Смятаме, че те могат да бъдат прилагани при колективни искове. Те дават правна сигурност, дават възможност за изпълнение на решенията. Но в момента се работи по улесняване на колективната защита в трансгранични дела, може би колегите, които работят по този въпрос, могат а, да кажат нещо повече. Thank you again, as I said, it's really... Благодаря. Отново мога да кажа, че сме на много ранен етап, но работим по настоящата директива за исковете за преустановяване на нарушение, която дава възможност на квалифицирани органи, които са определени от държава членка, също да бъдат приети като квалифицирани такива така че да завеждат такива искове в други държави членки. Тоест, трябва да видим как може тази система, която вече съществува, да се доискусори, за да се справим с трансграничните случаи, които все повече възникват. Uh, Благодаря. Тъй като остават само 3 минути, получих един въпрос от публиката от един от управляващите партньори на Сибли Остен и автор на един, едно проучване от 2017 година за нарастването на исковете за колективна защита. Публикувано е това изследване. Изпратили сте ми много дълъг въпрос. Може ли да го поскъсите, за да получим и кратък отговор? Certainly, thank you. Let me благодаря. Нека да ви го поясня. Става дума за нашата камера, от името на Американската камера. Говорихте за предпазните мерки в препоръката на комисията. Знаем, че има директива иск за преустановяване плюс. Говори се също един модел за колективна защита. Въпросът е дали Европейската комисия ще настоява да следва собствената си препоръка. Направи така, че същите тези препоръки, които са в препоръката, да бъдат включени и в преразглеждането на тази директива. Мисля, че с една дума трябва да се отговори на този въпрос. <laughs> Ще да започна с да. Е, да, в смисъл, че ще отговоря на въпроса. Благодаря ви за въпроса. Препоръката все още е валидна. Принципите и след този анализ продължават да са валидни. На базата на тази препоръка призвавахме държавите членки да приложат тези принципи в правните си системи. Що се отнася до бъдещите действия? Ще дам думата на колегата и ще видим как ще стоят те при бъдещи действия. Принципите са си принципи. Надяваме се всички да следват тези принципи. Основни, а какви ще са съответните правни инструменти? Има нужда да се повтарят всички принципи. Не знам как ще бъде оформен този инструмент. Ние не изработваме кодекс, Колегата също няма да разработи кодекс. Процесуален кодекс. Не бива да се повтаря това във всеки правен инструмент, тъй като принципите вече са записани, те трябва да се вземат предвид при изпълнението. Много ви благодаря. Изтече ни времето. И сега благодаря. Благодаря на нашите уважаеми гости за изключителните идеи, с които допринесаха към нашия дебат. След обед ще се видим отново.